So, ladies and gentlemen, we should... Дами и господа, вече сме закъснели с 10 минути. За жалост обаче, е, много малко депутати присъстват, но същевременно се провеждат заседания на няколко други парламентарни комисии. И е, разглежда се много важни, ще разглеждаме важния доклад на господин Ставракакис. За жалост, присъствието не е достатъчно. Минавам на немски. По дневният ред. Преди всичко трябва да кажа, че нашето заседание ще бъде предавано по интернет. Има ли възражения или забележки по дневния ред? Няма. В такъв случай сметаме, че дневният ред е прият. Минаваме към точка втора от дневния ред. Трябва да одобрим протокола от заседанието от януари. Има ли забележки или добавки? Няма. В такъв случай протокола от заседанието 26 и 27 януари е прият. Искам да кажа добре дошли на нашите гости от Гърция, поканени от Георгио Ставракакис. Добре дошли на заседанието на Комисията по регионалното развитие. Нашата председателка, госпожа Хюбнер, все още не може да дойде. Така че официалните съобщения на председателя сега да сега ще отложим и минаваме направо към изложението на господин Ставракакис. Става дума за синергията, за активното взаимодействие между Европейският фонд за регионално развитие и другите структурни фондове и как може е, работата на тези фондове да се съчетае по-добре. Благодаря, господин председател. Главната отличителна е, черта на проекто докладът за укрепване на синергията а, между Европейският фонд за регионално развитие и другите структурни фондове, което ще предаде нова стойност на политиката на сближаване с следните. Става дума също така и за а, фонда, Европейския фонд за регионално развитие и Европейският фонд за подпомагане на рибарството. Работата трябва да се проведе в рамките на интегриран план, за да може всички дейности да се стиковат с останалите дейности. Да се избегне дублирането в финансирането, което идва по линията на различни фондове и да се постигнат по-добри резултати да се осигури по-добро управление на процесът на финансирането и използването на тези фондове. Тук главното е а, укрепването на Европейския фонд за регионално развитие и на Европейския социален фонд в рамките а, на европейската политика за сближаване. Същото въжи и за фонда за развитие на земеделските, на селските райони и фонда за подпомагане на рибарството. Трябва да избягваме в бъдеще грешките, които бяха допускани до сега в използването на тези фондове, да улесним достъпът до тях и реализирането, освояването на средствата, които се отпускат по тези фондове. Колеги, докладът е пред вас и смятам, че би било по-полезно сега да чуя вашите забележки и коментари по текста на доклада. Бих искал да кажа, че трябва да съсредоточим вниманието си върху синергията, взаимодействието на тези фондове, а, а не да говорим изобщо за политиката за сближаване. Защото е, предмет на обсъждане е един е така специфичен аспект на темата. И така имате думата. Благодаря, е, господин Ставракакис. А господин Кирилов иска думата. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя колегата Ставракакис е, за чудесната му работа по един толкова важен въпрос. Как да се подобри взаимодействието между различните структурни фондове? Нещо, което често е обект на нашето внимание. Проектът докладът идентифицира главните проблеми на текущата и бъдеща координация на съществуващите фондове. Както винаги, ние сме съгласни, че целта на политиката на сближаване е подпомагането на страните членки и техните региони. На практика обаче виждаме, че се получава известно объркване и е трудно да се използват ефективно фондовете поради различните правила, съгласно които те функционират различните е, инструменти, обединени в една цел, трябва да е постигнат по-добра координация помежду си. Необходимо е упростяване и изясняване на използването на тези фондове, затова напълно подкрепям заключенията и препоръките на господин Ставракакис. Документът цели да гарантира приемственост и последователност в използването на фондовете през текущият програмен период. Става дума не само да, се, да има средства на разположение, но те да могат да се използват от бенефициентните. Трябва да има обща законодателна рамка, за да се уеднаквят, доколкото е възможно, правилата и процедурите бъдещите програми. И това е нужда, която се диктува не само от нашия опит, това е също така необходимост за постигане на целите на нашата обща стратегия за 2020 година, особено важен, важна наша цел. Това е въпрос, който вероятно се нуждае от по-нататъчно обмислене, използването на нови на инструменти за финансово, на финансова помощ. Защото ефективността на нашата помощ в момента не може да се квантифицира и да се измери задоволително. Не, не, в никакъв случай не се поставят под въпрос целите на фондовете, но използването на новите процедури и институционния капацитет е не винаги в полза на получателите на помощи и на средства от фондовете. Така че всички предложения трябва да се основават на внимателна оценка и анализ на съществуващото положение. И във връзка с това аз предлагам едно изменение. Но ще се върна към това, което казах в началото. Смятам, че докладът е отличен, внася сериозен принос към решаване на проблемите. Благодаря. Dankeschön, Herr Kirillov. Der nächste Redner ist Herr Taxera. Bitte schön. Много благодаря на господин Кирилов. Следващият оратор има думата. Много благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Сега Докладът, който разглеждаме днес, е наистина от изключителна важност. Не защото той дава един общ поглед върху настоящото положение на съществуващите структурни фондове, но и защото ни показва какво може да постигнем в бъдеще, как може да постигнем по-добро взаимодействие при използването на различните фондове. Този доклад е важен не само заради своето съдържание и своите цели, но и тъй като е изключително навременен и ни предоставя изключително много възможности. В настоящия момент в Европейския парламент ние обсъждаме бъдещата финансова рамка след 2013 година. И тази тема би могла да се окаже изключително важна в рамката на преговорите, които се водят по тези въпроси. Мисля, че наистина докладът ни предоставя възможност да разглеждаме различни предложения, чрез които можем да допринесем за подобряване на ефективността на кохезионните и структурните фондове. Според мен именно това е целта, към която трябва да се придържаме. Искам да поздравя Георгиос Ставракакис за изключителната работа, която е свършил и за многото време, което е отделил, за да разгледа отделните аспекти на тази толкова толкова важна тема. Като докладчик в Сянка искам да предложа някои теми, които да обмислите, за да видим какво още може да се постигне благодарение на този доклад. Ще започна като казвам, като кажа, че подкрепям една обща а, структурна рамка и по-добро взаимодействие между отделните фондове. Също това е едно предложение, което вече беше изпратено до Европейската комисия под формата на писмо. То беше изготвено от страна на нашия комитет, на комисията по а, риболова и на Комисията по земеделие. Ние трябва да намираме и альтернативни форми на финансиране, като разчупим рамката. Особено в контекста на криза, ние трябва да изследваме различните альтернативни канали на финансиране, да видим какви възможности се предоставят от тези альтернативни начини на финансиране. Освен от критиките, отправени към Европейската комисия, има някои положителни коментари. Така наречените критерии за сближаване или кохезионни критерии, от страна на парламентарната комисия по земеделие и на комисията по рибарство. Според нас е много важно тези политики да се развият на регионално ниво, защото само единствено по този начин те могат да бъдат използвани най-ефективно. Трябва да разгледаме различните начини за кръстосано финансиране, защото на мен ми се струва, че това е добра възможност за в бъдеще. Трябва, освен всичко това, да приоритизираме взаимодействията между фондовете, защото по този начин ще окоръжим участие участието на организации, които представляват гражданското общество. По този начин ще имаме добро управление на фондовете, също така ще постигнем и добро сътрудничество, добро взаимодействие. Също така искам да направя и някои други предложения, за да можем в крайна сметка да постигнем тази цел. На първо място, документът трябва да разгледа по-дълбочено принадената стоеност на европейско ниво. Тук трябва да разгледаме самата дума кохезия. Трябва да вземем предвид и казаното от господин Гарига и да вземем предвид и бюджетните измерения за периода след 2013 година. Той предложи една много интересна идея, а именно, че европейската принадена стойност, независимо от това какво могат да постигнат по-отделно държавите членки, не следва да се стреми към а, преразпределяне на фондовете по еднакъв начин, т.е. всички да получат ние същи суми. Напротив, трябва да видим кои региони се нуждаят най-много. Т.е. трябва да приоритизираме правилата, да поцелим принципа на субсидиарност. Самата идея за субсидиарност допринася към по-доброто взаимодействие и към по-добрите връзки между отделните фондове. Просто ми се иска да видя малко повече подробности в самия документ и да видя факта, че са взети предвид и целите по стратегията Европа 2020 трябва да се включи съответно изпоменаване на общата стратегическа рамка особено така, както се очаква тя да бъде прилагана през следващия финансов период. Още веднъж искам да подчертая, че коментарите, които правя, по-скоро се стремят към подобряване, и усъвършенстване на документа, защото, както казах, документът е достатъчно добър. Изключително положителни са препоръките, които се съдържат в самия документ. По този начин можем да постигнем по-голяма видимост и взаимодействие при използването на фондовете. Целта е да се постигне взаимодействие в рамките на групите и в рамките на нашата парламентарна комисия и според мен ние сме близо до постигането на тази цел. Благодаря много, господин Тексейра. Ако може следващите оратори да се изказват по-накратко, защото в следващите 7-8 минути ще дойде господин комисарят и ще трябва да му дадем думата. Следващия оратор е господин Ангелакис. Благодаря, господин председател. Много сте прав, като ни казвате, че трябва да се изказваме по-накратко, но на всички не трябва да ни се полага едно и също време. Така или иначе ще се изкажа съвсем накратко, господин председател. По отношение на доклада на господин Ставракакис. Аз лично изпитвам известни опасения по отношение на аспектите, свързани с кохезионната политика, които са заложени в самия документ. Аз лично работя по тези въпроси от известно време. Според мен е грешка да обсъждаме този доклад, като все още не сме приключили със своите заключения във връзка с шеста рамкова програма. Според мен, следователно, нашето обсъждане е малко преждевременно. Разбирам защо е изготвен проект от доклада, но имам две основни възражения. Първото ми възражение се отнася до точка четвърта от доклада на господин Ставракакис, където става дума за по-доброто полагане на приоритетите Става дума и за различните въпроси от гледна точка на финансирането. Проблемът, който наистина съществува с недостатъчното финансиране в някои от засегнатите области. Още едно възражение, което ще спомена, е свързано с споменаването на кризата, през която минава Европейския съюз в момента. доклада става дума за необходимостта от повече финансова устойчивост. Сега, ако разгледаме ситуацията на някои, на някои от държавите, ще видим, че те наистина минават през много сериозни затруднения това може би означава, че те ще бъдат допълнително наказани при едно такова управление на фондовете, което не трябва да става. Много благодаря. Сега давам думата на Шон Кели. Ето тук съм в ъгъла. Благодаря, господин председател. Ще се изкажа наистина съвсем накратко. Искам да поздравя докладчика. Чудесна работа е свършил. Той е хванал наистина духа на времето, духа на настоящия момент и е включил освен всичко и стратегията Европа 2020. Тук искам да спомена на точка 11, където става дума за допълнително упростяване и това е един допълнителен аспект от стратегията Европа 2020, когато говорим за 25% намаляване. Наистина е важно тук да се постигне сближаване на отделните политики, които се разработват а също така и от гледна точка на отчитането всичко трябва да бъде свършено както трябва. Тук взаимодействието е от основно значение. Освен всичко друго, трябва да поставим най-голям акцент върху резултатите. Според мен резултатите наистина са най-важни. Според мен докладчикът е насочил документа именно в тази посока. Това е заложено и в стратегията Европа 2020, така че наистина съм изключително доволен от предложението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 hele revolutie als het gaat om het apart houden van subsidiestromen en afrekeningen zoals we nu hebben gekend. En u zegt eigenlijk ook. Това наистина е един революционен проект. Трябва да. В 13 параграф казвате, че това трябва да се постигне като се е, използват различните фондове за решаване на програми по региони. Е, става дума за втората политика на регионалната политика. Е, но там е, е администрацията е различна за различните фондове. Има отделни фондове, отделно служби. Е, има собствени е, сред... начини на съвместно финансиране на частно е, и обществено и така нататък. А, така че, когато говорим за а, регионалното ниво, а, трябва да добавим, че миналата седмица а, съветът по общите въпроси а, заседаваше и направи а, така една много важна кратка. Беше решено да имаме многофондови програми, наместо програми, които са свързани с един или друг фонд. трябва да помислим дали не трябва да развиеме тази идея по-нататък. Предлагам да използваме решенията на съвета от миналата седмица, за да развием тази идея по-нататък. Благодаря. Още пласек. Дами и господа, и аз искам да поздравя докладчикът за това, че е успял да обобщи всички предложения. Приветствам ударението, което той поставя върху по-голямата гъвкавост и взаимодействието между различните фондове. А също така и дейностите в рамките на трансевропейските мрежи както и рамковата програма за повишаване на конкурентоспособността. Необходимо е да имаме общи правила за управление на европейските фондове. Има все още несъответствие между използването, примерно, на фонда за развитие, земеделския фонд за развитие на селскопанските райони и други фондове. Съгласен съм с господин Ван Нистерой във връзка с параграф 14 и кръстосаното финансиране. Трябва много ясно да се формулират правилата в това отношение. Споменават се някои трудности в това отношение. Не знам обаче за какъв процент става дума. И накрая искам да кажа две думи за партньорството. когато обявяваме търгове, когато формулираме програмите, не трябва никога да изпускаме от погледа си кой ще бъде окончателният ползвател и кой ще има, бъде бенефициентът от тази програма. Благодаря. С това смятам, че може да решим, че дискусията е приключила. Давам отново думата на докладчика. Благодаря. Искам само първоначален коментар да направя. Искам да ви благодаря за много полезните коментари. Това е всичко, което имам да кажа. Благодаря. И аз ви благодаря. С това искам да приключим с четвърта точка в дневния ред. Единственото решение, което трябва да вземем днес е да се съгласим за срока за изменения. Предлагам 3 март по обяд, 12 часа на обяд да е срока за измененията, така че имате много, малък, много малко време за внасяне на измененията, за да можем да и да гласуваме на време. С това минаваме на следващата точка от дневния ред, а именно размяна на мнения с комисар Лашло Андор. Искам да приветствам от цялото си сърце комисаря в комисията. Искам да кажа, че сме много доволни за това, че дойдохте да споделите идеите за бъдещето на политиката по сближаване и без да отнемам повече време, давам думата на вас, за да направите уводни бележки. Благодаря ви много, госпожо председател, уважаеми депутати, дами и господа. Благодарен съм за отправената покана, както и за възможността да обсъдя с вас насърчаването на териториалната и социална кохезия и сближаване в целия Европейски съюз. Смятам, че ще се съгласите с мен, че на нас ни е необходима политика по сближаване, която реагира точно и прецизно на предизвикателствата, пред които сме изправени и също така отчита наличните финансови средства. Следователно, нека да споделя гледищата си с вас по отношение на ситуацията, която очаквам да се развие, въпреки че вече е зад нас най- най-лошия етап от кризата. Все още в държавите членки ситуацията не е лесна. Има много економически и социални предизвикателства в Европейския съюз. Съществува риск, че дори ако можем да предположим връщане на кризата, това ще доведе до много по-сериозни последици за заетостта. В следващите две години можем да очакваме много слабо развитие. Като искаме да предотвратим предотвратим а, разликата между това, което е необходимо на пазара на труда и това, което се предлага от а, университетите. А, над 60 милиона а, ще се увеличат броя на хората с висше образование и квалификации в Европейския съюз до 2020 година, а докато с други квалификации ще намалят с 12 милиона. А, много остава висок процента на безработицата. А, в момента 21 40% е общото, в Словакия, Балтийските републики е 30% или над, а в Испания, която е най-драматичният случай, в момента се наблюдава 40%. Трябва да се справим с проблема за бедността. В допълнение към това, знаете, че има около 80 милиона души в Европейския съюз под линията на бедността, прага на бедността и риска за децата и възрастните през 2009 година е с 3% по-голям там, отколкото през 2005 година. За съжаление, мога да продължа с тези е, отрицателни предизвикателства, пред които сме изправени. Както знаете, Европейския съюз е, отчете изцяло тези предизвикателства в стратегията 2020 година и е, това дава една възможност за изграждане на общо разбиране и е, да се види какъв би бил най-големия ефект от европейските политики на европейско, регионално, национално и местно ниво. Второто нещо, което искам да кажа е управлението на публичните ресурси. Консолидирането на публичните бюджети ще е необходимост в следващите няколко години, но трябва да кажа, че това не означава, че трябва да забравим стрикното управление, което да дава обаче възможност за устойчиво развитие и социално сближаване. Наистина смятаме, че току-що описаните от мен предизвикателства няма да се преодолеят без използването използването на публични политики и публични средства. Според мен, публичните средства ще продължават да намаляват и предизвикателството пред нас днес е да ги използваме по-добре. За мен това означава три основни неща. На първо място да се обърнем към наистина важните предизвикателства пред интелигентния, устойчив и преобщаващ растеж, да насочим средствата към тези, които имат нужда и където това би било имало значение и също така да увеличим до максимум ефективността и ефикасността на начина по който се разходват средствата. Обеден съм, че ако можем да демонстрираме, че нашето предложение изпълнява тези три условия, ние можем наистина да поддържаме една силна политика на европейско ниво за сближаване. Йоаннес, Йоханес Хан и и аз сме представили няколко пъти становището на комисията в петия кохезионен доклад за изпълняване на тези критерии, като има споразумение по отношение на приоритетите до 2020 година, да има концентриране, истинско кръстосано изпълнение и спазване, упростяване, иновации и в финансирането. Искам да ви уверя, че оказвам пълната си подкрепа по всички тези въпроси в личното си качество. Дами и господи, господа, в ограниченото време, с което разполагам, искам да се съсредоточа върху а, това, което виждам като бъдеще за Европейския социален фонд и неговото управление. След началните ми думи, надали ще ви изненадам, че за мен а, силната политика по сближаване може да е само такава, ако включва един надежден Европейски социален фонд като основния а, източник за образование, обучение и социално приобщаване. В Фонда има голям потенциал в този смисъл и това неведнъж е било ясно показвано свързан с съфинансирането с местни ресурси. Този фонд е свързан и с отключване на местния економически потенциал, особено в по-бедните държави. Има положително въздействие върху дефинирането на националните приоритети в финансирането и тяхното прилагане. Играе важна роля в разпространяване на новаторски подходи и подобрява цялостното качество на управлението. Но освен това смятам, че Европейския социален фонд може да се справи и по-добре. Няколко пъти съм казвал, че Европейския социален социален фонд може да постигне мисията си като основен компонент на политиката по сближаване заедно с останалите фондове, особено на местно равнище. Настоящата структура на Европейския социален фонд вече включва силно териториално измерение и искам да го надграждаме по-нататък. Нека да ви дам няколко примера. Над две трети от оперативните ни програми са регионални и в повечето случаи националните програми също така определят конкретни региони или регионални партньори, които да действат в Полша, например, Швеция и така нататък. От 1997 година насам Европейския социален фонд редовно подкрепя разработването на местни подходи към социалното преобщаване и заедостта, специални схеми и включване на оперативните програми във всички политики, като например териториални пактове, местен социален капитал и инициативата за равнопоставеност. В сегашния период социалния фонд финансира действия за местна заетост и а, инициативи за партньорства и пактове за партньорства. Също така това става на национално, регионално и ам, местно ниво. Над 900 милиона евро са посочени за използване по такива пактове и партньорства, основно на регионално и местно ниво. Съгласен съм с становището, изразено от вашата комисия, че едно от предварителните условия за по-нататъчното засилване на потенциала на Европейския социален фонд за подкрепа на местното развитие е да се развие координацията и съгласуването с другите фондове. Подкрепям идеята на общата стратегическа рамка за превеждане на приоритетите до 2020 година в приоритети за инвестиране и за по-добра координация на европейско ниво. Освен това, имам високи очаквания по отношение на партньорството и а, договора за партньорство, за да се дефинират тези приоритети за инвестиране по-ясно. Това от своя страна трябва да доведе до по-голяма добавена стойност на европейската политика за сближаване и до по-голяма синергия между европейските национални, регионални и местни известни приоритети и съответните им фондове. Смятам, че синхронизирането на обхвата на всеки а, от фондовете, както и а, синхронизирането на правилата за а, одобряване за финансиране по тези а, фондове ще доведе до по-малки различия и а, до по-малко препокриване. Също така териториалната а, страна на социалния фонд трябва да се а, съгласува с социалната мисия на този фонд. Има ясен, ясна цел, която е включена във всичките ни общи политики. Предизвикателствата, пред които сме изправени, са сложни и изискват сложни намеси. Затова ми се ще да, да оставим обхвата на социалния фонд достатъчно широк, за да подкрепя обучението, образованието и заетостта, както и социалното приобщаване по един комплексен начин. Но ефективността означава и много по-силно концентриране върху ключовите предизвикателства пред държавите членки по отношение на зададените цели в стратегията Европа до 2020 година. Ще ми се Европейски социален фонд да прави повече за социалното приобщаване приобщаване, защото това не е само свързано с намаляване на бедността, а и за насърчаване на заетостта и а, хората а, да могат да, да имат повече а, възможности за заетост. Тук а, основно ни тревожи състоянието на ромската общност. Също така трябва да насърчаваме по-нататъчното опростяване, като поставим в централното място бенефициерите получателите. Искам да се предвижим към а, един а, менеджмент, едно управление, основано на резултатите, а не на предварително зададени дейности, а, с които след изпълняването им се реимбурсират разходите. А, някои твърдят, че това ще е много трудно, но според мен това не е така. А, искам накрая да кажа малко за бюджета на Европейския социален фонд. Ключовата дума, която ми идва на ум в този контекст е а, надежност и доверие. Ако бюджета в кохезионната политика Европейския социален фонд не съответстват на европейските заявени цели, никой няма да вземе сериозно това, което твърдим в политическите си дебати за Европа до 2020 година или дебатите ни в кохезионната политика. Смятам, че наистина инвестирането в човешки ресурси е основното за справяне с предизвикателствата пред социалното приобщаване и заетостта. Това е ключ към постигане на, начин, на, на целите до 2020 година. Единственият начин, по който можем да храним доверие в нас е а, да сме стрикни в разпределенето на средствата по Европейски социален фонд. Нямам конкретни предложения как да разрешим този проблем, но имам някои размисли. Процента за финансиране на кохезианната политика от фонда спада с 40% от периода 99 година и 93-99 година, като след това процента намаляна на 23, което означава, че процента за инвестиране в новите държави членки се увеличил. Но дори и без Европейския социален фонд а, и без кохезионната политика включена в него, неговия процент на финансиране намалява. Има широка подкрепа, която е изразена за социалните ценности, човешкия капитал в Европейския съюз и а, съществува въпрос дали има риск а, комисията а, съвета и парламента да не обърнат достатъчно влияние, а, да, да не обърнат достатъчно внимание на обучението, образованието и заетостта в рамките на Европейския социален фонд, толкова колкото го правят в Европейската кохезионна политика. Моята цел е да допринеса за изграждането на по-добро бъдеще за европейските граждани, което означава напълно да изследваме потенциала и съвместното използване на различни инструменти. Това означава и даване повече правомощия на Европейския социален фонд, даване на повече средства и инструменти, с които той да окаже решаващото си влияние нашата реакция към това създава една нова а, ситуация и бизнесите също трябва да работят с нас. Очаквам становището на комисията, вашата комисия и парламентарната комисия по заетост за справяне с тези предизвикателства. Благодаря ви за вниманието. И аз ви благодаря. Аплодираме. И сега започваме дискусията. Елизабет, Елизабет Шротер е първата в списъка. Yeah, благодаря, госпожо председател. Имаме една чудесна възможност да разговаряме с вас, господин комисар, в Комисията по регионално развитие. Искам да спомена, че в 6.30 ще се открие една чудесна, прекрасна изложба. И се Надявам, че всички, които а, работят в други парламентарни комисии и не са запознати с проблемите на регионалното развитие, биха имали полза да видят тази а, изложба. Защото регионалното развитие, разбира се, е преди всичко регионално. И както комисаря каза, той ще положи усилие Европейския социален, социален фонд да бъде включен в цялостната наша политика. Но именно нашата комисия призова Европейския социален фонд да участва по-активно в подпомагане на регионалното развитие. И това, което сега, на което сега сме свидетели, фактически е резултат от тази наша инициатива. И необходимо е да възприемем съвсем а, конкретен подход. Как ще постигнем създаването на обща рамка, на общ бюджетен подход? Като същевременно отчитаме специфичните а, регионални а, черти на отделните региони. И как бих искал да чуя, как смятате, че можем да постигнем тази цел? Това първо. Второто се отнася, което искам да кажа, се отнася до нещо, което казах днес след обед. Много често в Европейският парламент не се разбира добре какво значи призивът да се използва по-активно Европейския социален, социален фонд. Това не значи обязателно отпускането на повече пари. Вие споменахте някои структурни трудности в рамките на Европейския социален фонд. Как смятате да ги преодолеете? Особено като се има предвид, че решенията често се взимат на равнище на страните членки. И именно тук ние трябва да призовем за по-ефективно управление на Европейския социален фонд и да подчертаем, че това могат да сторят именно страните членки. това, което се прави чрез Европейския социален фонд, трябва да бъде да съответства на това, което искаме да постигнем в нашата политика за създаване на работа. Благодаря, госпожо председател. Госпожа Крел. Господин комисар, слушах много внимателно вашето изказване. Трябва още в началото да кажа, че аз съм страстен защитник на Европейския социален фонд. Но знам, че в нашата комисия има различни мнения по въпроса за регионалната политика и сближаването. Знаем какви са възможностите на Европейския социален фонд. Вие ги споменахте. приобщаване на бивши затворници към пазара на труда, осигуряване на професионална подготовка, приобщаване на емигрантите и така нататък. Всичко това са задачи, които е призован да изпълнява Европейският социален фонд, но ме интересува какви са вашите приоритети за бъдещето. Върху какво трябва да се средочим главно вниманието си? А, дали ще бъде а, професионалната подготовка, квалификация, образованието или какво? Това е първият ми въпрос. Вторият ми въпрос е следният. Необходимо е по-добро взаимодействие между Европейският социален фонд и различните проекти, за които целят по-нататъчно сближаване. А, ако Европейски социален фонд ще работи заедно с Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони, трябва да се намали бюрокрацията. И именно това взаимодействие трябва да бъде един от нашите приоритети. Като се има предвид трудното финансово положение на регионите, нещо, което ви споменахте, трябва да се опитаме да допълним средствата, които се отпускат по Европейския социален фонд, чрез средства от други източници. Смятате ли да работите по този въпрос? Благодаря. В тази комисия, господин Ван Нестерой, в тази комисия знам, че има защитници на Европейския социален фонд. Европейския социален фонд обхваща всички социални разклонения и проблеми и се прилага по един общо децентрализиран начин. Това, което казвате сега, значи, че ще се опитате да намерите някакво равновесие между тези различни части. И именно тук трябва да видим каква е, какви са възможности имаме да използваме предимствата на европейският подход. Аз съм горещ поддръжник на подобен подход и НП ще ви подкрепи в тези усилия. През изтеналите няколко месеца вече обсъдихме главните насоки на работата, която тук дискутираме. Как може регионалните органи да могат да водят ефективна местна политика и как различните фондове могат да допринасят за, изпълняване, за изпълняването на една или друга специфична програма защото в съветът по общите въпроси беше казано, че трябва да се използва така, ако можем да кажем, мултифондов подход. Но трябва да кажем, че е, примерно, административните разходи съвсем не са пренебрежимо малко. Има специални органи, които се занимават с социалните фондове, има отделни административни единици, които се занимават с, с земеделският фонд, други, които се занимават с регионални фондове и средства. Как е възможно да се опитаме да преодолеем тези, да преодолеем тези трудности и да обединим усилията. И накрая бяха, бяха споменати ромите и техните проблеми. Фондовете, с които разполагаме, не се използват достатъчно ефективно за решаване на ромският проблем. в е, страните, които имат е, подобни проблеми, трябва да използваме фондовете, примерно да създадем възможност за жилища за маргинализирани е, групи или групи в неравностойно положение. Обаче, няма нито една програма, която да е специфично разработена, за да отговори на тези нужди. Или политиката като че ли не, не, не е такава, каквато трябва да бъде, или предите решения не се изпълняват. Иначе след 2-3 години ще се отзовем в, в, в същото положение, в което сме сега и ще видим, че няма да сме свършили никаква работа. I would just like to ask you, Commissioner, to react to those three comments. Thank you. First of all, I would е, Давам думата на комисаря. Най-напред искам да благодаря за поканата, за изложбата, която започва днес. Наистина, по този начин виждаме, че Европейския социален фонд наистина се използва за подобряване на хората, за подобряване на, отделните, на живота на отделните индивиди. Виждаме как те могат да бъдат подпомагани благодарение на програмите на Европейския социален фонд и някои от тези програми а, показват много повече, отколкото можем да видим в една така организирана изложба. Но наистина виждаме социалното измерение в политиките и в цифрите, които всъщност аз изброих в своето представане. Разбира се, има нужда да се разискват политиките и цифрите. При нас основната политика в момента е стратегията Европа 2020. Това е нашата основна стратегическа цел. И всъщност ние по този начин залагаме приоритетите за следващия финансов период. Сега вече сме на онази фаза, в която търсим най-добрия начин, по който да постигнем целите, заложени в Европа 2020. Опитваме се да очертаем и ролята на европейците на международно, национално, регионално и местно ниво. И тук не говорим само за властите, а и за НПО-тата, които участват в изготвянето и формирането на програмите не е толкова очевидно, защото някои компоненти в стратегията Европа 2020 определено са национални. Но това, кое, което поне се отнася до моите ключови приоритети, тук става дума за това, че Европейски социален фонд трябва да се грижи най-вече за ограничаване на незаетостта, за намаляване на бедността, за повишаване на образованието. И виждаме огромни различия, не само на европейско ниво, но и вътре в рамките на отделните страни. Виждаме разлики в отделните райони, в заетостта. Тоест, на нас ни трябва наистина приоритизация, за да можем да фокусираме своите усилия върху самата кохезионна политика, върху човешките ресурси. Трябва да използваме Европейския социален фонд, трябва да бъде използван за подобряване на търсенето и предлагането на работна ръка в тези е, региони, в които има нужда от това, там където не достигат ресурси и тогава, когато държавите не разполагат с толкова много средства, за да могат да инвестират сами и да подобрят конкурентно способността, да направят на тези региони по-конкурентни и да се постигне напредък. Поради тази причина смятам, че Европейския социален фонд не може да избяга от регионалното разделение. Даже понякога ми се струва, че регионите са прекалено големи като единица и че трябва да се достигне до по-низко ниво, до някакво микрониво, за да можем да се справим с всички тези предизвикателства. Наистина, ние трябва сериозен капацитет за да координираме всички тези фондове. Аз съм страстен защитник на по-добрата координация на фондовете, на по-добрата координация, по-добра отколкото сме имали в предишните периоди. Поради тази причина смятам, че общата стратегическа рамка е от изключително значение. За нас също така е много важно да знаем с какви типове фондове разполагаме за отделните политики. Трябва да имаме обаче информация и за крайните ползватели, за получателите, за бенефициентите, които имат възможност да кандидатстват за такива програми. Те трябва да разполагат с необходимата яснота, да имат представа кой фонд, за каква цел трябва да се използва. Трябва да знаят какъв е състава на отделните ресурси, за да могат да постигнат своите собствени цели. Само ще повторя е, ключовите приоритети, а именно да постигнем целите, разписани в стратегията Европа 2020. Мисля, че ясно се изразявам тук. Въпросът е как точно да ги постигнем, как да намерим точния инструмент, чрез който да ги постигнем. Защото според мен не е достатъчно да кажем, че всички държави искат да постигнат целите, които са заложени в Европа 2020 има предизвикателства в настоящия финансов период, които са трудни за оценяване от е, количествена гледна точка в различните държави членки. Например, имаме въпроса с застаряването на населението или пък с отсъствието на необходимите умения на работната сила. Това са доста общи въпроси. Трябва да сме способни чрез Европейския социален фонд да можем да подпомагаме хоризонтално развитието по тези въпроси. Трябва да насърчаваме ученето през целия живот, получаването на професионална квалификация, това хората да остават активни до по-късна възраст, особено като имаме предвид, че възрастта за пенсиониране се повишава. Тоест, не ни трябват усилия само от страна на доставчика, ако ми позволите този израз, а трябва да поддържаме и търсенето, да имаме едно устойчиво търсене, например, при малцинствените групи. Ако има големи противоречия, ако има големи разлики в търсенето на работна ръка в определени региони, това трябва да се коригира мисля, че това са общите цели, по които можем да работим хоризонтално, чрез Европейския социален фонд. Имаме и специфични въпроси, свързани с определени региони или микрорайони, например ромите, тъй като тези проблеми са типични за определени региони или група от държави. Да, вярно, че въпросът придоби европейски аспекти, вече няма вътрешни европейски граници, трябва всички заедно да решим този проблем. Също така искам да подчертая, че според мен ние трябва да разработим разпоредби, които не просто допускат комбинирането на различни фондове, а комбинирането на фондове на Европейския съюз с други ресурси. Говорил съм и друг път по тези въпроси, но нека да повторя своите мисли и тук. Как трябва да се подсили Европейския социален фонд. Трябва да имаме добра концентрация, добро фокусиране, трябва да имаме и добро разбиране за това, за какво може да се използва с фонда. Но също така трябва да разполагаме и с капацитета да комбинираме фонда с други ресурси, например с частни ресурси, като банките, например Европейската инвестиционна банка, трябва да подсилим е, финансовата сила, инвестиционната сила, е, чрез която могат да се постигнат нашите цели, особено целите, заложени в стратегията Европа 2020. Е, Сигурен съм, че в Европейския съюз ще има ограничени финансови ресурси през следващия финансов период и поради тази причина трябва да разгледаме възможностите за по-добро комбиниране на нашите собствени финансови средства с възможностите за финансиране от страна на частния сектор. И така, аз наистина разглеждам различни възможности, за развитие и да постигнем дори, ако щете, и финансово инженерство в рамките на СЕФ. Да, в Румъния наистина имаме сериозни проблеми. бяха в Букурещ минали октомври. Разговаряхме с властите там, присъстваха много министри на срещите. Генерална дирекция за етост беше сериозно ангажирана в идентифицирането на бариерите, трудностите и проблемите които спъват използването на Европейския социален фонд. Наистина има много препятствия, включително и капацитета за съфинансиране, административния капацитет в държавния сектор. Трябва да решим всички тези въпроси трябва да се селектират и най-добрите проекти в страната. Защото е вярно, че ако няма ускоряване на освояването на фондовете в Румъния, държавата рискува загуба на фондове. Да, да, разбира се. Наистина трябва да се разработи нещо, чрез което бенефициентите да се обръщат директно към Европейската комисия следващите 5 години. Тоест, ако те могат да постигнат това, може да се постигне временно решение за тези проблеми. Комисарят. Всъщност, не е това идеята да се говори за альтернативни варианти конкретно. Госпожа председателката и така продължаваме с коментарите. Пане комисаři, аз съм také несмирně рад, че можем с вами. Уважаеми господин комисар, и аз много се радвам, че имаме възможност да обсъдим тези въпроси с вас. Смятам, че един от приоритетите е повишаването на заетостта. Смятам, че финансирането трябва да бъде активно предоставено, а не само а, компенсаторно, т.е. като компенсация за разходи. Т.е. трябва да се съсредоточим върху потребностите на регионалния пазар. В същото време трябва да има и намеси от други фондове, като например Европейския фонд за регионално развитие и други. Необходимо е да се подобри инфраструктурата за малките и средни предприятия и за малките фирми въобще. Каква е вашата идея за съчетаване на Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд по различни проекти. Госпожа Манеско има думата. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на а, господин комисара. Маре, трябва да се не în примул рънд ефициент. Един от начините е да се опитаме да направим използването на тези фондове по-ефективно, фондове по-ефективно, за да стимулираме економическия растеж и а, разкриването на работни места. И разбира се, много важно е социалното приобщаване. Усилията за социално приобщаване трябва да бъдат част от междурегионалната политика, защото не става дума само за създаване на работни места – Европейския социален фонд трябва да изиграе много важна роля в рамките на усилията ни за постигане на целите 2020. иначе няма да може да бъдат постигнати тези цели на национално, регионално и местно равнище. Европейският социален фонд е ключов елемент в усилите ни за преодоляване на економическата криза. Както и фондът за е, регионално, Европейския фонд за регионално развитие. Тези два фонда трябва да работят заедно, както и работят до сега. Но те трябва да бъдат е, интегрирани хоризонтално, защото това е, би гарантирало е, успеха на нашата политика в бъдеще. Вие говорихте и за координиране на фондовете. Също така говорихте и за въздействието и ефективността на тези фондове, по-специално Европейския социален фонд в различните страни членки. Споменахте Румъния. Споменахте, че в Румъния Европейският социален фонд и не само той, а структурните фондове изобщо не се освояват достатъчно добре усвояването на средствата от тези фондове е много ниско. Но аз бих искала да попитам господин комисар какви мерки, конкретни, конкретни мерки бихме могли да предприемем като комисия, за да помогнем на страни, които по едни или други причини не могат да освояват достатъчно добре европейските фондове. Разбира се, никой не иска да загуби помощта, която идва по линията на фондовете. И там, където има трудности в освояването на тези средства, трябва да се намесим. Разбира се, прякото управление на фондовете е едно възможно решение, но могат да се използват и други инструменти, механизми финансови, структурни инструменти, еврооблигации а, и деривативи въз основа на всички тях за да дадем възможност на страните членки да използват по-добре тези фондове и да предотвратим опасността някои от тях да загубят това, което могат да получат тези фондове. Имаме само 20 минути, имаме още 5 души е, записали за изказване, затова моля ви, само задавайте въпроси, за да може след това господин комисарят да отговори. След като приключим с него, ще трябва да гласуваме. Добър ден, господин комисар. Необходимо ни е дългосрочно планиране на използването на, на Европейския социален фонд, за да по, по, помогнем на онези, които са в неравностойно или уязвимо положение. Но тук е необходим качествен подход. И подобен а, а, качествен подход и малко противоречи на подхода, количествения подход, възоснова на резултатите, който вие описахте. Трябва да кажа, че има много страни, в които растежа е възстановен, обаче не се увеличават работните места. Това първо. Второ, когато говорим за Европейския социален фонд, не трябва да забравяме спешните случаи. Е, има някои елементарни условия, за да може да се намери работа на а, хората. Става дума 20 милиона европейски граждани да бъдат да излезат от, а, изпод линията на бедността. Защото в момента сме свидетели на една експлозия на бедността в Европа. И за това бих искала да попитам господин комисар, какви са финансовите средства, за да може да се борим по-ефективно с бедността, как може да се а, упражни натиск върху страните членки, да, за да зачитат и изпълняват своите ангажименти? Бедността, това е прахосване на човешки ресурси. Защото ако човек не работи, а, не се реализира и трябва бедността да разглеждаме през призмата на възможността за, за работа. И затова не трябва да забравяте обаче, господин комисар, че има хора, които работят, но все пак са бедни. Това са младежи, жени, членове на младсинствата. Не трябва ли да използваме нашите фондове, за да им помогнем? И вие, пък и ние а, трябва да насърчаваме използването на Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд именно за тези а, цели. Растат а, разходите, растат а, разходите за енергия, например. А, нека подходим а, а, координирано а, в борбата си с бедността но тази, възможност, тази борба не е възможна без участието на местните и регионални общности и на самите а, бедни. Включително и на хората, на които, които нямат да, жилища. става дума за маргинализираните общности, за ромите и за други подобни. Затова искам да попитам как вие ще осигурите господин комисар, тяхното активно участие в нашите усилия. Как ще гарантираме а, а, финансовата помощ за едно подобно участие, за да може да предотвратим а, бедността, защото в момента преживяваме криза, очевидно, и затова жизненно важно е да гарантираме на всички европейски граждани обществени услуги достъпни, а, с достъпно качество. Включително и за тези, които са най-изолирани социално. А, господин комисар, имате думата да отговорите. Честно казано, аргументите, които бяха изложени от госпожа Дели, която се изказа последно, а, са много важни, но аз нямам възможност в краткото ми отпуснато време да отговоря на всички тях. И ясно е, че трябва да се съсредоточим върху намаляването на бедността, увеличаването на заетостта, борбата срещу социалната изолация, което е в стратегията до 2020 година. Това правих и аз през лятото, сега когато беше одобрявана тази стратегия. Исках да се даде повече пространство в Европейския социален фонд за социалното преобщаване. Разбира се, това е друг тип проекти и не става въпрос само за използване на финансови инструменти за разрешаване на нестабилното положение или нестабилната заетост, която вие посочихте уместно, но тук става въпрос и за трудово законодателство и за обучение, защото тук става въпрос основно за младежите, които се оказват в подобно положение доста често. Също така трябва да се работи и по въпроса за пенсиите, по него ние работим отделно в една зелена книга, за която вероятно ще запознати. И това, което е свързано а, с Европейския социален фонд не е да плащаме пенсии, това е изключено, а по-скоро да разработваме политика а, за включване на, за приобщаване на онези, които са изолирани, включително и на пенсионерите. Тоест, ние можем да изграждаме капацитета на Европейския социален фонд за да може той да отговори на тези притеснения, които вие изразихте тук. Съгласен съм с това, което казахте, че положението наистина е доста трагично, особено в някои региони, в които все още се наблюдава рецесия, а не възстановяване от нея. Затова според мен трябва да обсъждаме не само социалния фонд, тъй като имаме критична а, ситуация, трябва да погледнем и фонда за адаптиране към глобализацията, има изведнъж а, групи, които се оказват излишни и различни умения, които се оказват различни, а, а, излишни поради глобализацията. Затова трябва да погледнем и към фонда за адаптиране към глобализацията. По отношение на стиковането, то е ключово. В първата първия въпрос, който бе повдигнат, стана а, дума за инфраструктурата и малките и средни предприятия. Това е ясен, например, защо трябва да има координация между Европейския фонд за регионално развитие и Социалния фонд и как те трябва да се а, изпълняват съвместно. Тук а, възниква и въпроса за териториалните пактове. Това е контекст, в който а, се появяват все повече фондове в една и съща рамка защото в регионите или макрорегионите, където има висока безработица, тук причината не е липса на умения, т.е. само Европейския социален фонд не би бил достатъчен за достигане на съответните резултати, т.е. трябва да се повиши е, нивото на предприемачество и да се подобри инфраструктурата, където идва ролята на Европейския фонд за регионално развитие. Ние споменаваме не само Европейския социален фонд, но и Европейския фонд за регионално развитие заедно, защото осъзнаваме, че има доста елементи, които трябва да бъдат разрешени, за да се подпомогнат държавите членки и регионите за постигане на целите в стратегията до 2020 година. Обратно на въпроса на Румъния, смятам, че и парламента и други европейски институции могат да направят следното, да определят кои са добрите програми доста работа може да се свърши от комисията, като тя работи за доизграждане на административния капацитет. Това липсва не само в Румъния. България може да се включи в тази група. Те са в много трудно положение от тази гледна точка и има и други региони, където има необходимост от по-голяма подкрепа за изграждане на административния капацитет. Много често обаче това не е проблема. Проблема е, че неправилният тип програми се подбират и оттам смятам, че политиците и неправителствените организации могат да помогнат да се разреши този проблем а когато става въпрос за социално а, приобщаване, заетостта е а, само накрая. Началото е свързано с обучението, образованието, посещаемостта в, в училище, борбата срещу дискриминацията, борбата срещу отпадането от а, училищната система и така нататък. Това са задачи, които трябва да се постигнат в началото. Сега господин Ангоракакис, след което Маркос Пипер. Моля ви, колеги, по една минутка да се изказвате. Съвсем кратко ще си изкажа, госпожо председател. Имам два въпроса към комисаря. Първия въпрос е как комисаря ще обясни факта, че по-голяма част от работните места създадени в Гърция с помощта на Европейския социален фонд, със средства от него са за работни места или пък договори, които са с ограничена продължителност. Това не са безсрочни договори, а договори, които са с определен срок. В Румъния дадохте пример, че не се освояват фондовете. В Гърция положението е същото. Причината е, че няма достатъчно добро финансово управление на тези фондове, на тези средства. Втория въпрос към комисаря е свързан с споразумението за конкурентоспособност. способност. през март, 20 март или нещо такова се очаква приемането на това становище, както на това споразумение. Господин комисар, както знаете, съществуват критерии в Европейския съюз за конкурентно способност, които трябва да се спазят, както и цяла поредица мерки за заетост и заплащане. Какво правите вие по отношение на конкурентно способността? и е, какво правите, за да гарантирате, че подобни споразумения не вървят против създаването на работни места? Маркос Пипер. Благодаря и на комисаря. Както няколко колеги споменаха, оставаме с впечатлението, че политиката по образованието и обучението се придвижва все повече и повече към общоевропейско измерение очакванията ни към Европейския социален фонд предвид това развитие, се опасяваме, че ще останат неудовлетворени. Европейския социален фонд трябва да е изграден по един надежден и стабилен начин. Говорихте за ангажираност, за европейска добавена стойност. Аз съм докладчик по този въпрос за кохезионната политика по този доклад и искам да а, кажете какво означава всичко това по отношение на отпадането от училище, малцинствата, квалификационните а, проценти и така нататък. 10 до 20 евро се падат на европейски граждани на година по този въпрос, за да се покрият абсолютно всички въпроси в тази сфера. Искам да кажете точно къде е добавената стойност в Европейския съюз, къде е този механизъм на лоста, който можем да наблюдаваме. Как наистина ще постигнем добавена стойност на европейско ниво и по какъв начин може този резултат да достигне до хората на място, без да разходваме средствата безполезно. Шон Кели има думата. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на комисаря за интересната презентация днес и тя е доста смислена. Искам няколко точки да подчертая. Много се радвам, че той спомена а, управлението възоснова на резултатите. Е, това беше посочено и в доклад, е, доклада на господин Ставракакис по отношение на прилагането, използването и управлението на фондовете. Това а, би трябвало да е така, защото е свързано с стратегията до 2020 година. Имам два въпроса. Интересно ми беше това, което казахте за бедността. Ако правилно чух, има повече хора под линията на бедността в Европа, отколкото през 2005 година. Ако това наистина е така, сега тук ще съм адвокат на дявола, как можем действителност да представим този въпрос пред обществеността и в същото време да харчим много-много пари за борба срещу бедността. Значи, ние харчим много пари за бедност, за да преодоляване на бедността, също време тя се увеличава в Европа. Това е един от въпросите. Вие говорихте и то с право за социалното приобщаване. Искам да подчертая тук, че спорта е, е начина по който може да се справим с обществената изолация. Например, в Северна Ирландия мирният процес беше много подпомогнат от това нещо. Няма механизъм в Европейския съюз за а, използване на спорта в някои проекти, за да може спорта да подпомогне социалното приобщаване в някои региони, където такова приобщаване е от критична важност. Благодаря на Шон Кели. Луис Алвес има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин комисар. Ние всички търсим резултат. Искаме да видим какъв е резултата няма съмнение, че на регионално и местно ниво трябва да има гъвкавост, изобретателност и конкретни мерки. Това е най-добрият начин да се постигнат резултати. Аз идвам от един много отдалечен, изолиран регион, където а, има най-висока безработица в цялата страна 6,6%. И мога да ви кажа, че местното измерение е най-добрият начин за управляване на тези явления, свързани с безработицата. Ако имаме твърде много иерархични нива, нива на бюрокрацията, тогава е трудно да се справим с безработицата. Много е важно на местно ниво хората да управляват тези тенденции във връзка с образованието, във връзка с безработицата. Е, нещата, когато са на локално ниво, те са по-лесни за управление. И по този начин, според мен, ще се постигне най-добър ефект е, на по-високо ниво. Пакта за стабилност и растеж, ако му липсваше е, тази местна, този местен аспект, този местно измерение, той би бил напълно безполезен. Ален има думата или май той не я иска. Well, uh, I'm just going to Greece. Благодаря. В Гърция ще бъда по-късно тази седмица, така че ще имам възможност да видя как в действителност работят нещата или не работят по отношение на Европейския социален фонд. Някои от е, е, нещата, казани от господин Ангоракис, е, не са специфични само за Гърция и за други държави въжат. Европейския социален фонд в миналото нямаше конкретна цел да създава устойчиви резултати по отношение на създаване на работни места. Това ни е ясно на всички и е явно, че трябва да намерим решения на този проблем. Ясно е, че съществуват проблеми и те не са само в Гърция. Това е един от ключовите моменти. Това е един от отговорите, които мога да дам. Можем да използваме обучението, подхода за учене през целия живот, за задържане на квалифицираната работна ръка, но разбира се, това не е цялата картина, това е само част от отговора налага се да се разгледа на местно ниво откъде идват съответните проблеми. Но тази седмица ще имам възможност да се запозная с нещата на място в Гърция. Най-добре е човек да е на място, за да види как стоят нещата. Сега искам да прескоча на последния въпрос на господин Алвес. Бях в Португалия през декември и съм съгласен, че доста голяма част от конкретните програми могат да се разработят най-добре на локално, на местно ниво, защото там са най-ясни проблемите и местното население знае какви са решенията. Португалия е ясен и добър пример за това, че професионалното обучение а, и квалификация може да се използва по-широко и правителството използва Европейския социален фонд използ... а, а, за национални цели, например за заетост на хората с увреждания и смятам, че това също изисква доста капацитет от страна на държавата на национално ниво, за да играе тя своята роля, за да може да разработи възможно най-добрите проекти в политиката по сближаване. По отношение на пакта за конкурентно способност, от първия въпрос вземам тази тема. В Европейския съвет ще изчакам следващото обсъждане, за да видим как ще се развие предложението, френско-германското предложение. В този пакт видяхме някои пунктове, които вече са се появили в Европейската стратегия до 2020 година, някои проучвани изследвания, които са направени, за които са издадени европейски документи, но в този пакт за конкурентоспособност нещата явно са изложени най-збито и логично. Искам да се обърна сега към въпроса за пенсиите, който е доста близък до дейностите, с които се занимавам. В парламента с вас сме обсъждали пенсиите и в други контексти, но със сигурност ми се иска да видя авторите на този пакт да отразят и този въпрос и да се обърнат към комисията със своето предложение, но ще видим на къде ще се развият нещата. Няма нужда да се паникьосвате в момента. Тази инициатива смятам, че ще се разреши в следващите няколко седмици чрез общото ни усилие, колективното ни усилие. По отношение на по-надежден и стабилен Европейски социален фонд с по-широки компетенции. Това не означава, че Европейския социален фонд ще финансира абсолютно всичко в абсолютно всички държави членки. По отношение на образователните въпроси, такива ще бъдат финансирани, когато има конкретна връзка с целите до 2020 година, когато има празнота в финансирането в местните регионални власти и когато има конкретна тясна връзка с друга цел, а именно в този случай социалната изолация и проблема с безработицата. Тези въпроси си остават все още в сферата на компетенции на местните и регионални власти, но ние също трябва да играем своята роля, защото е ясно, че някои от тези органи на местното самоуправление не са в състояние да изпълнят задачите си и да постигнат целите, които се подкрепят на европейско равнище. За Северна Ирландия не не съм планирал посещение в Северна Ирландия. Скоро през юни в Ирландия ще ходя, но разбирам специфичното естество на тези проблеми от към политическо и социално естество. Тук трябва да използваме не само Европейския социален фонд, но и целият обхват на политиката по сближаване, за да постигнем а, изработването на някакъв вид пътна карта за сближаване и за интеграция. Това е свързано а, не само с Северна Ирландия конкретно, а и с изпълняване на всички цели за 2020 година. Благодаря много на господин комисаря, благодаря и на колегите за участието в обмена на мнения. Искам да ви уверя, че сме готови да работим тясно с вас, не само с комисаря Хан, в процеса на обсъждане на новите регламенти, разпоредби, както и на стратегическата рамка. Можете да разчитате на нас тук. Надяваме се, че ще има сътрудничество и между самите комисари по отделните политика, политики, защото за да се постигне успех, трябва да има добра координация в колегията. Благодаря и разчитаме на бъдещи ваши посещения в нашата комисия. Благодаря и на колегите. Уважаеми колеги, сега преминаваме към гласуването. Ако може да проверите дали картите ви работят. Ако може да ви помоля да сложите картите в системата. Can we open? We are now checking whether the cards are in order. So... Сега, ако може да проверим дали картите работят, така че да преминем към гласуването. И така проверяваме картите. Имаме само 29 карти в системата. Не знам дали това означава, че има само 29 депутати днес. We are only 31 for the vote, so така подготвяме се за гласуването. Моля политическите групи да се организират така, че да можем да преминем към гласуване. Добре, можем да пристъпим към гласуване. Okay. 32 and 32. We have 32 people vote. Имаме 32 души, които направо на глас. Това е необичайно нисък брой. И така, ако може да изчакаме, за да видим дали това действително сте така. Да видим как, какво е положението по политически групи, за да видим дали по политически групи се използва пълния набор от карти. Добре, гласуваме. Първото гласуване е по е, доклада на господин Каронна. Европа водеща световна туристическа дестинация, нова политическа рамка за европейския туризъм, 81 изменения. В крайна сметка стигнахме до компромисно предложение. Започваме с компромис 1. Е за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към изменение четвърто. За, против, въздържали се,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 Минаваме към 12-то изменение. За, против, въздържали се, приема се. 13-то за, против, въздържали се, приема се. 15-то за, против, въздържали се, приема се. 17-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 18-то Всъщност има устно изменение. За, против, въздържали се, приема се. 19 за, против, въздържали се, отхвърля се. 20 за, против, въздържали се, приема се. Стигаме до компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. Стигаме до 26 за, против, въздържали се, приема се. 24 за, против. Тук трябва да проверим, извинявайте. 24-то проверяваме. Начало на гласуването. Край на гласуването. 17 гласа за, 14 против, приема се, 25 око е за, против, въздържали се, отхвърля се. 300 за, против, тук трябва отново да проверим по 300 изменение, начало на гласуването, край на гласуването.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 16 на 15, така че се приема. 45-то за, против, въздържали се, приема се. 46-то за, против, въздържали се, приема се. 47-то за, против, въздържали се, приема се. 48 за, против, тук се опасявам, че ще трябва да проверим 48, начало на гласуването. Край на гласуването. 16 на 16, което означава, че се отхвърля. Съжалявам. Компромис 5. За. Против. Въздържали се. Приема се. 53 Изменение 53 за. Против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 Приема се. Сега стигаме до компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. 66-то изменение за, против, извинявам се, тук ще трябва да проверим 66-то начало на гласуването. Край на гласуването.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 въздържали се, приема се. 78 за, против, въздържали се, приема се. 79 това е редакторско устно изменение, само на английски, за, против, въздържали се, мисля, че се приема. Да, всъщност се приема. 80-то, за, против, въздържали се, приема се. 81 за, против, въздържали се, приема се. 82 за, против, мисля, че се отхвърля. Да, отхвърля се. Да проверим. Добре, нека да проверим. 82 проверяваме. Начало на гласуването. Край на гласуването. 19 на 12 гласа. Отхвърля се. 83-то за. Против. Въздържали се? Не знам. Проверка на 83-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се с 19 на 15 гласа. 84-то за. Против въздържали се, приема се. 85 за, против, въздържали се, приема се. 86-то, устно изменение на редакцията на английската версия, 86 за, против, Боже, не знаем за, ред, за такава редакция на текста, дали го приемаме, проверка на 85-то. Край, край на гласуването. Приема се с 19 на 15 гласа. 87 за. Против. Проверяваме 87. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се с 17 на 15 гласа. 88 за. Против. Въздържали се. Приема се. И така, крайно гласуване, електронно гласуване, начало на гласуването по целия текст. Край на гласуването. 32 гласа за, 1 глас против. Приема се поздравление за докладчика, за господин Каромна. Сега минаваме към следващото гласуване. А, Олдрич Влашък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 Въздържали се? Мисля, че се приема или да проверим. За изменение 9 бърза проверка. Начало на гласуването. 25 на 9. Приема се. Сега гласуваме по 10. Имаме разделено гласуване. Гласуваме по част първа. За. Против. Въздържали се. Приема се. Няма, т.е. не гласуваме по втора част. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. Сега компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. Сега 13 за, против, въздържали се, приема се.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 21, нали така? 22. 22 за против въздържали се, приема се. 23 за против въздържали се, приема се. А, извинете. Даяна, нещо сгреших ли? Изменение 18-то, т.е. трябва да се върнем на 18-то, така ли? So what we should vote? Тоест, според вас какво трябва да гласуваме сега? No, we think we, it's correct. We think it's correct. So we go to now compromise three. I'm sorry, we just need a second. Извинявайте, тук се нуждаем от една секундичка, за да уточним нещата. Comme il n'y a pas eu de vote sur le 18, euh, il... Устно изменение Тоест, от 16 минаваме на 24-то. В крайна сметка 20-то изменение трябва да отпадне. Извинявайте, колеги, по изменение 20-то. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Сега компромис 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. Сега стигаме до 31. За. Против. Въздържали се. Приема се. 42. За. Против. Въздържали се. Приема се. Сега отиваме на 44-то. За, против, въздържали се, приема се. 45 Пето за, против, въздържали се, приема се. 46-то за, против, въздърж... трябва да проверим 46-то. Проверка на 46-то, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се 19 на 15 гласа. 47. Минаваме 47. За. Против. Въздържали се. Приема се. 48. За. Против. Проверка. Мисля, че се приема, но нека да проверим, за да сме сигурни. За да спи Аленка, къде както трябва, проверяваме. 48. Начало на гласуването. Край на гласуването. Край на гласуването. Приема се нас 20 на 13. Прав бяхте, да. Точно така. По 49. Устно изменение. Гласуваме тук за, против. Кой е против? Никой. Приема се. Въздържали се няма, така че се приема. 50 за, против, така очевидно се отхвърля, така че стигаме до гласува до крайното гласуване по целия текст, начало на гласуването. Край на гласуването. Няма никаква изненада. Приема се с 33 на 1 гласа. Много добър резултат. Now we go, to go to Sofia single market for... Сега минаваме към Софи Окони. Не, няма, но така или иначе трябва... можем да гласуваме. Имахме и тук много изменения, 67. Имаме и един цял комплект от компромисни изменения, така че започваме с е, гласуването за един пазар за предприятие и растеж. Компромис първи. За, против, въздържали се, приема се. Първо изменение. За, против, въздържали се. Проверяваме с електронно гласуване по първо изменение начало на гласуването. Край. Отхвърля се. 18 е, против, 16 за. Трето изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Второ изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Втори компромис за. Против. Въздържали се. Приема се. Девето изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Десето изменение, това е устно изменение. Има ли някой против устното изменение? В такъв случай ще гласуваме. Кой е за, против? Проверя, проверка по десето изменение, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се с 21 гласа за, 12 против. Е, за, против, въздържали се, приема се. 14 за, против, въздържали се, отхвърля се. 18 изменение. Не, извинявайте, четвърти компромис. За, против, въздържали се, приема се. Пети компромис за, против, въздържали се, приема се. 30 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 34 четвърто за, против, въздържали се, приема се. 35-то за, против, против. Мисля, че 35-то се отхвърля. Ако някой не настоява за проверка, смятаме, че то е отхвърлено. Сега устно изменение 2. Кой е за второ изменение? Против? Въздържали се? Приема се. 37 изменение за. По 37 за, против, въздържали се, отхвърля се. 38 за, против, въздържали се, приема се. 39 за, против, въздържали се, отхвърля се. Шести компромис за, против, въздържали се, приема се. 45 изменение за, против, въздържали се, Приема се. 46-то. Тук гласуваме на две части. На три части всъщност. По първата част, по 46-то за, против, въздържали се, първата част се приема, по втората за, против, въздържали се. Проверяваме проверка по втората част на 46-то. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се 21 на 13. Третата част на 46 за. Против. Не знам какво правят социалистите, казва председателката. Повторно гласуваме третата част на 46-то изменение. Моля, вдигайте добре ръце. За, против, въздържали се. Приема се. Седми компромис за, против, въздържали се, приема се. Осми за, Извинявайте, казва председателката, гласуваме на, на две части. По първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, отхвърля се втората част. Сега 53-то изменение. Кой е за 53-то? Против, въздържали се, отхвърля се. 54-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 55 за, против, въздържали се, приема се. Девети компромис за, против, въздържали се, приема се. Сега стигаме до десети компромис. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме оконч... окончателно за цялото станов... проекто становище. Начало на гласуването, край на гласуването. Писано проекто становище се, становище се приема с 33 гласа за и 1 против. Сега девета точка мобилизиране на средства от фонд Солидарност на Европейския съюз за наводнения през 2010 година в Польша, Словакия, Унгария, Чешката република, Харватия и Румъния. Електронно гласуваме по проекто становището, начало на гласуването, край на гласуването. И единодушно се приема проекто становището. С това приключихме с гласуването. И сега стигаме до 10-та точка от дневния ред. Размена на мнение с генералния директор Дик Анер който надявам се, че вече е тук. Може ли някой да провери дали генералният директор е тук? А, колеги, докато чакаме генералния директор, бих искала да използвам тази възможност да направя съобщенията на председателя. Има две съобщения, които ви дължа. Първо, че има, състоя се първото заседание на работната група по условията. Това е работна група, която бе създадена в резултат на решението на съвета в Лиеш. Освен на страните членки и комисията, участва в тази работна група и Европейският парламент. Групата проведе първото си заседание. Следващото и заседание ще се проведе на 16 марта. И бих искала да а, ви съобща, че ще получите кратко уведомление за дискусии, проведените дискусии. Аз участвах в тях. Имаше представители на комисията по заетостта. Дискусията беше полезна. Повечето страни членки подкрепят условията. Въпросът е не дали са необходими подобни условия, а как да се прилагат те. Ще ви изпратим съобщение за резултатите от дискусията. Предполагам, че както обикновено комис при подобни заседания, комисията също ще ви изпрати съобщение. И е, последно от съобщенията на председателя Искам да кажа за Европейската, стратегия на Европейския съюз за Атлантическият регион. Знаете, че координаторите се съгласиха да проведем дискусия, да има устен въпрос и резолюция по време на Страсбургската сесия през март. Раздаден ви е проекто резолюцията тази сутрин и има едно изменение, внесено от групата на социалистите. И бих искала да предложа ние като парламентарна комисия да упълномощим координаторите, след като са получили изменението, да подготвят окончателният проект на документа и след това от името на комисията ще го представя на пленарното заседание за да може да бъде обсъдено в Страсбург. Тоест, ако имате доверие на координаторите, нека се съгласим те да приготвят окончателният проект от документ. Това бяха съобщенията ми и чакаме появяването на генералния директор. very, very short one, if Mr. Matula is ready to take point... Uh, Would you be prepared? 14. No. No, no, no, he hasn't, he hasn't. You have to ask him. Uh, I'm sorry, Mr. Josip Matula, would you be prepared? Uh, господин uh, Матула, тъй като генералният директор ще закъсне, uh, съгласен ли сте uh, да разгледаме вашата, гледната, uh, вашата точка от дневния ред uh, сега? Колеги, в такъв случай минаваме към 14-та точка от нашия дневен ред за изменение на регламент 1698 от 2005. Йосиф, имаш думата. Благодаря. Аз съвсем накратко мога да представя въпроса. Особено предвид факта, че имаме предложение за изменение на регламент, което е много техническо по своето естество, затова смятам, че мога наистина да съм кратък. За какво става въпрос? За едно предложение за регламент от съвета и парламента за изменение на регламент 1698 от 2005 година. Това е регламента за подпомагане на селските региони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Нормално е, щом, влиза, щом влезе в сила новия договор, а именно влизането в сила на договор за функционирането на Европейския съюз, нормално е да има няколко изменения, но от друга страна и опростявания по отношение на някои глави. Тук става въпрос за разпоредите за функциониране на Европейския съюз и компетенциите на Европейската комисия, за да има еднакви условия за внедряването на тези изменения в този сектор, а именно в сектора на политиките свързани с селските райони. От друга страна, има предложение за намаляване на броя на докладите и упростяване на докладването по отношение на стратегическото наблюдение, т.е. да се упрости общата селскостопанска политика и броя на докладите ще се намалят от 3 на 2. Другото е разширяването на приложното поле, когато става въпрос за производителите, мерките за производителите. Тук не става въпрос само за новите държави членки, но и за първоначалните 15, по-старите по 15 държави членки. Тук става въпрос за производителите на плодове, зеленчуци и млекопроизводителите. Има и препратка към улесняването на използването на ам, с, а, услуги на консултанти и съветници. Става въпрос за споразумения с фермери селски стопани. Петата точка става въпрос за някои въпроси, които засягат много аспекти и по-конкретно Натура 2000 трябва да има по-силни връзки от една страна между разпоредбите за економическото развитие в региони, където има резервати по Натура 2000 и от друга страна ограниченията на, върху инвестициите в тези региони. И най-накрая цялата идея за ам, стимулиране по член 43 от договора. Тук става въпрос за даването на държавна помощ и условията за предоставянето на подобна помощ. Мисля, че а, има споразумение по тези технически изменения, като а, тези изменения се основават върху новите разпоредби от договора за функционирането на Европейския съюз. Към момента искаме да внесем три изменения. Целта на тези изменения е да се конкретизират трите сфери на дейност, да станат те по-ясни, както ви ги представих преди малко. Тук е, се опитваме да направим тясна връзка между потребностите за опазване на околната среда от една страна, економическите потребности от друга. Трябва да се постигне някакво споразумение в селскотопанската сфера. Много инвестиции са се вложили, когато става въпрос за широколентовия интернет и смятам, че в момента, в който а, това стане реалност по отношение на фермерите, трябва да кажем, че трябва да има някаква платформа за а, селските стопани, т.е. платформа, която да покрива и отдалечените селскостопански региони и селски райони. Тук основната идея е да се използват информационните технологии. Има всевъзможни инвестиции в широколентов интернет в други области, защо не и в тази. От друга страна трябва да има баланс между разпоредбите на Натура 2000 и потребностите, свързани с развитието на тези региони говорим за това да предлагаме повече информация в този начален етап, в етапа на създаване на проектите в селските райони, за да се избегнат допълнителни разходи и други осложнения, които проистичат от най-различни фактори. Искаме да избегнем разликите по отношение на разпоредбите, свързани от една страна с опазването на околната среда, от друга страна с економическото развитие. Третото нещо е свързано с доброто управление, както в хоризонтален, така и в вертикален план. Многопластовото управление включваме тук в националните селски райони. Те са необходими, в националните мрежи от селски райони трябва да има и участие от националното ниво. Т.е. трябва да има участие на национално, регионално и местно ниво, т.е. от всички нива трябва да има участие. Без това участие няма да има балансирано развитие. Това са съвсем накратко позициите, които исках да изложа пред нашата комисия. Очевидно е, че се надявам да има ползотворна дискусия. Благодаря, Йосиф. Господин Ангоракис иска да вземе думата. Не присъства а, докладчика в сянка, затова господин Ангоракис има думата. Благодаря, госпожо председател. Тези допълнения не са само технически, има и някои политически допълнения искам да попитам следното, господин Матула. Предложението, което дава за Натура 2000, това ще улесни ли нещата или ще ги услужни за селския стопанин, имам предвид в тези области, които са засегнати от Натура 2000. Въпросът ми е дали това няма да направи нещата по-тежки. Не разбирам за какво става въпрос точно тук и искам да ми обясни. Други коментари? Госпожа Дели. Euh, е, искам да попитам за второ изменение. Може ли докладчика да ни гарантира, че една нова редакция ще гарантира а, околната среда да не бъде бедното братче на всички останали действия. А, докладчикът, ако се искате, може да отговорите на тези забележки. Има време за внасене на изменения. Срокът не е изтекал, но Йосиф Матула има думата. Благодаря, госпожо председател. Добре дошли са всички въпроси. На зададените въпроси, разбира се, ще отговоря, но колкото до измененията, свързани с Натура 2000, ще кажа следното. Местните и регионалните власти трябва да намерят необходимият баланс между нуждите на околната среда и нуждите на развитието на съответният район. Искам да изясня това от самото начало. Още когато започваме един или друг проект, е необходимо това да се има предвид. На някои проекти на европейско равнище страдат от липса на информация. Още в самото начало на проектите липсват достатъчна информация. И това затруднява изпълняването на проектите. Необходимо е да се предоставя допълнителна информация. Това по този начин няма да се увеличава, не увеличават необходимите средства поради изисквания за защитата на околната среда. Това е което имам да кажат по първият въпрос. По втория въпрос ще кажа следното. В никакъв случай не, не смятам, че околната среда ще бъде бедният роднина а, поради това изменение, приемането на това изменение. Искам ли да реагирам, госпожо председател? както казах, редакцията на второ изменение е такава, че ви искате местните и регионалните власти да избират между нуждите на развитието на съответния район и опазване на околната среда. Но съществува опасност тези две изисквания да бъдат е, противопоставени едно на друго и то във вреда на околната среда. И към това искам да привлека вниманието ви. Благодаря. Искам да напомня на всички, че ще бъдат внесени вероятно и други изменения. По тях ще гласуваме, но господин Матула, сигурна съм, ще бъде готов да отговори на всички въпроси. Има иска ли някой друг е, думата по този въпрос? Ако ако няма, единственото решение, което трябва да вземем, това е какъв да е срокът за внасяне на изменения. Предлагам това да бъде 3 март, 12 часа на обед. Разбирам, че има някои трудности с пътуването на, генералния директор от комисията до тук и тъй като той се бави, ще преминем към обсъждането на друга точка от нашия дневен ред. Докато го чакаме, предлагам, докато чакаме господин Анер, да минем към точка 11. Преобразуването на Европа за приспособяване към света след кризата. Uh, in fact, what I... Мисля, че особено важно е, е да се спомене, че становището на комисията ИТРЕ подчертава това, за което ние сме отговорни всъщност, регионалното измерение, е, прилагането на тази политика на регионално и местно равнище. Е, това е особено важно, защото при иновациите има, трябва да става дума за връзката между научно-изследователската общност и е, предприемаческата общност. Предлагам е, към становището на ИТРЕ да добавим това регионално измерение, за което всъщност и е, именно онова, за което ние отговаряме. Тоест да споменем необходимостта от инфраструктура и възможност за осъществяване, за прилагане на тези иновации. Искам също така да изтъкна отговорността на тези, които взимат решения на регионално ниво, за да може да се използват максимално възможностите на регионално равнище за поощряване на новаторството. Ще спомена и фактът, че районите и местните общности много често нямат научно-изследователски центрове или университети, които да им помагат в тази област. Не е необходимо обязателно да се генерират нови знания, за да има налице новаторство. Местните центрове могат да предприемат новаторски е, решения и сами. Новаторството в областта на техниката, знаете каква голяма роля играе, могат на е, местно равнище да се използват е, добрите практики, натрупаният опит. И преди сме обсъждали този въпрос и ще кажа, че не трябва да се забравя, че има новатори, които не са неизвестни. Те трябва да бъдат открити и поощрени. Комисията трябва да направи повече за създаване на инструменти за финансиране в сътрудничество с европейските финансови институции за да може да се увеличи въздействието на финансовите средства, които се отпускат за поощряване на новаторството. Мисля, че това е всичко, което искам да кажа по този въпрос. Майкъл Тойлер поиска думата. Има ли и други? Да. Първо, ако искат докладчиците в сянка да се изкажат. Извинява, Елизабет, не, не, не те бях видяла. Кой ще говори първи? Мадам Шрак. Не знам дали още е отбелязано това, но аз също съм докладчик в Сянка и знам, познавам много добре оригинала. Също така съм обсъждала въпроса и с другата комисия трябва да кажа, че липсва известна част от това, което искахме да постигнем с това становище, а именно интегрирания подход. Споменаваме регионалното новаторство, но няма ясна насока, която да му се дава тук, според мен. Това е особено важно в документа на комисията – трябва също така да разбираме къде е и добавената стойност в Европейския съюз. За това има много различни аспекти по отношение на новаторството, които са свързани с създаването на работни места, но на нас ни трябва по-ясна насоченост как това ще се осъществява на практика. Това е именно целта. Ако структурните фондове ще се използват много важно е да се прилага комплексен подход, както в регионите, така и по отношение на заетостта, за да може тя да бъде устойчива. Това са нещата, които смятам, че липсват в документа. В него обаче се казва, че има нужда от новаторство. Има и някои предложения как да се постигне това, но според мен има някои централни въпроси, които в момента отсъстват, а би трябвало да са включени, защото това според мен са основните аспекти, които ще допринесат за по-ясното използване на тези средства в бъдеще. Трябва да имаме малко, трябва да бъдем малко по-целенасочени. Господин Вон иска ли да каже нещо? Съвсем накратко. Смятам, че новаторството е наистина е приложимо към всички нива в Европейския съюз, включително и приложимо към комисията. Ние всички очакваме с нетърпение всички елементи на новаторство в областта на научните изследвания, на приложните науки и така нататък. И смятам, че комисията ще ни помогне да си доизясним как тези неща могат да бъдат постигнати, защото в момента в Европейския съюз са много разпръснати тези усилия. Това също засяга и нивото на държавите членки и на регионите. Смятам, че местните регионални власти имат роля в този процес. Въпросът е как можем да ги насърчим по-нататък, дали можем да създадем някакъв механизъм, за да се улесни тази тяхна роля. Мисля, че трябва да се говори с други институции, например COR, който може да е много важна институция в областта на нововведенията и новаторството в бъдеще. Благодаря, господин Ангуракакис. Съвсем два кратки коментара. На първо място искам да помоля за разяснение. Когато казвате не технологични нововведения или реформи. Какво имате предвид? Какви са тези промени? И както знаете, аз имам а, обща резерва по, по целия текст, а именно искам да кажа, че ми трябва повече разяснение. Нашата цел на комисията е да подпомагаме регионите да се развиват да получат по-високо ниво на развитие от този момент нататък. Това е целта на нашата парламентарна комисия. Укрепването на развойната и научна дейност в регионите обаче е нещо различно от това, което ние сме си поставили като основна цел – центровете на съвършенството, е да се каже, на усъвършенствани постижения и научните и развойни дейности може да са съсредоточени в региони, където има и други потребности, не само от това естество. Затова въпросът е как резултатите от научната и развойна дейност да станат съвместими с реалните потребности на място в тези региони в тези области. Защото не е задължително да има пряка връзка а, между тези резултати и развитието на съответния регион. Не съм получил до момента отговор на този въпрос, а би трябвало да има такъв отговор. Той отсъства за момента, защото на първо място Европейската комисия следва да се съсредоточи върху реалните потребности на предприятията и работниците в тези региони. А научната и развойна дейност не винаги е съвместима с съответните промишлености или браншове, които участват на място. Мисля, че съществува известна несъвместимост тук. Според мен ще се получи криза в, между технологичното развитие и другото развитие на тези региони. Благодаря. Искам да а, кажа, че ви сам си отговорихте на въпроса, който зададохте в началото, като попитахте какво е нетехнологичното нововведение, пък след това започнахте да говорите, че не, можете, че не може да се очаква от всеки регион да разработва някакви нови технологии, да, да участва активно в научна и развойна дейност. Това, което се опитвам да кажа е, че може да има новаторство в начина по който се предоставят обществените услуги, без това да ам, означава нововведения в технологиите. Може да има новаторски подход към начина по който управлявате собственото си предприятие. Новаторството не означава само технологическо, технологично новаторство или научно новаторство. Има примери за много успешни региони, които се развиват много добре и растат много добре в цяла Европа. Например, в Финландия се намират повечето от тези региони. Там няма някакви научни центрове, развойни дейности или а, неща от този род, но въпреки това има новаторски дух, новаторско мислене, опитват се да правят нещата по различен начин, с цел привличане на младите, да остават в региона или пък да, да се повишава заетостта, без това да е свързано с нови технологии или новаторски научни изследвания. Затова искам да кажа, че новаторството трябва да го дефинираме доста по- широко, а не само като научно а, обвързано а, новаторство. А именно, а, доколкото вас разбирам, а, трябва да се отговаря по-добре на нуждите и потребностите на местно ниво, а именно с това е свързано новаторството. По какъв начин регионите могат да станат по-ефективни и да се справят по-добре с това, което им е възложено, без да е необходимо да се позовават на най-новите научни изследвания или на най-новите технологии. Мисля, че точно това съм имала и аз предвид, това, което вие казахте с нетехнологичните нововъведения. И освен това, имаме за цел да решим сега срока за изменения. Този документ трябва да е много кратък, има ограничение на обема, трябва да имаме предвид, но срока е 3 март за изменения, пак на обяд. С това искам да се върна към точка 10, което е размяна на мнения с господин Дирк Анер, генерален директор в дирекцията регионална политика. Бихме искали да чуем от вас как политиката допринася за постигането на целите на стратегията до 2020 година с настоящата ревизия на политиката и в бъдеще как виждате нещата? Дали бихте могли да ни информирате от формална гледна точка как ще се пригажда политиката към тези цели, доколко гъвкава е политиката, ние можем ли да направим в момента нещо за Съюза за иновации, за социалното приобщаване или за някоя от другите знакови инициативи. Дали можем ние да дадем нашия принос? Възможно най-практически подходете към презентацията си. Благодаря. Много благодаря, госпожо председател. Добър вечер на всички. Приемете моите извинения за това, че малко закъснях но така или иначе присъствах на погрешното е, изслушване и заседание на един доклад, посветен на човешкия капитал, доклад, който вече беше прият. И искам да ви прочета основните заключения, според мен, от политическа гледна точка. А това проучване беше проведено по определени индикатори и показатели, но имаше и политически заключения че регионите, повече от страните определят провала или успеха на стратегията по човешки капитал. И всъщност определят до 71% в разликите между начина по който се развива човешкия капитал в различните региони. Човешкият капитал в стратегията 2020 година и неговото развитие трябва да се фокусират в отделните региони. По този начин регионите могат да си отстояват правата като основния партньор в политиката по растеж регионално развитие. Аз това исках да ви представя от това проучване, което беше подкрепено от други независими проучвания, които бяха направени паралелно в 130 града в Европейския съюз. И всъщност ние виждаме много ясно, че по отношение на развитието на човешкия капитал, регионалното измерение и местното измерение в някои случаи е много, много важно. Много беше интересно да се научи, че почти две трети от, хор, от уменията, които хората притежават днес – се дължат на развитие на зряла възраст. И това всъщност е едно от обясненията защо регионалния контекст или социално-регионалния контекст заедно с всички взаимоотношения между стопанските предприятия и работниците са толкова важни. Мисля, че това определено е един от въпросите, върху които трябва да разсъждаваме с оглед на бъдещата политика за развитие. Сега, ако ми позволите, нека да се върнем към Европа 2020. Вярно е, че човешкия капитал, че социалният капитал са заложени много категорично в стратегията Европа 2020. Стратегиите за развитие на човешкия капитал ще бъдат от изключително значение за бъдещото ни развитие. Разбира се, има и много други важни въпроси в контекста на Европа 2020. Да речем, като мислим за въпроси свързани с човешкия капитал, въпроси свързани с социалното приобщаване, с иновациите, всичко, което е заложено под шапката на интелигентния растеж. А, нека да ви осведомя за това докъде са стигнали нещата в настоящия финансов период. Едно от наблюденията, което направихме в периода 2009-2010 година. Всички вие ще си спомните много добре, че в този период имахме години на много тежка криза. През 2008 година бяхме решили, че трябва да има развитие от страна на кохезионната политика във връзка с възстановяването. Бяха заложени две стъпки. На първо място през 2009 година да позволим удължаване на периода 2000-2006 година с 6 месеца, за да може в крайна сметка да бъдат освоени по най-добър начин средствата, които бяха налични в предходния период. На второ място да повишим ликвидността в държавите членки за новия финансов период и всъщност се опитахме да вслеем двата периода, стария и новия. И беше много интересно да видим след юни 2009 година прилагането на политиката на терен. Това беше нещо, което продължи в третица държави членки и през 2010 година. Така стигнахме до една ситуация, която ни позволи по отличен начин да освоим бюджета за 2010 година и да имаме възможност да направим междинни плащания, т.е. да възстановяваме разходите, които бяха направени междувременно на терен. Ако погледнем по-прецизно всички тези дейности, ще видим, че много често те бяха съчетани с тези промени, тези измествания в програмите. Неофициалното изменение на програмата, по-скоро съществуваха маржове, съществуваха възможности за маневриране, които бяха заложени в програмата, програмите. Много от участниците направиха именно това и от самото начало на 2010 година виждахме все повече и повече модификации заложени в различните програми. Сега виждаме все повече и повече дейности, които благодарение на тези модификации са насочени към постигане на целите, заложени в стратегията Европа 2020. А тук мога да посоча някои данни, свързани с мерките по енергийната ефективност половината от държавите членки или региони от половината държави членки са се ангажирали си с прилагането на такива мерки за енергийна ефективност. И всъщност получих информация, че в Франция те вече са на лимита на тези 4% които бяха разрешени за използване. Пак трябва да проверя моите данни, за да съм сигурен, че са верни, но виждаме как на място нещата се развиват. Хората взимат предвид новите възможности, които им се предоставят от страна на политиката. Сега, нека да кажем това открито и да се гордеем с това. Много региони. Преди това имаха програми, които, бих казал, бяха почти 100% хармонизирани с това, което е, виждаме днес като заложени приоритети в стратегията Европа 2020. Щастливи сме да отбележим, че тези програми напредват в своето развитие. Има все още някои случаи, в които определени програми изостават в своето развитие и ние трябва да инвестираме в тях през следващите няколко месеца. Трябва да инвестираме повече, за да постигнем напредък и там. И така като цяло, искам да кажа на първо място, че Както изглежда, ние сме способни да изпълняваме своите обещания. Т.е. да сме напълно ангажирани с решаването на проблемите, излизането от кризата чрез инвестициите, които се съфинансират по кохезионната политика. Това на първо място е и на второ място. В много държави членки и техните региони наблюдаваме измествания, модификации или промени в програмите, които все повече и повече довеждат до хармонизиране с целите на стратегията Европа 2020. Да, казвам пак, все още има региони, които изостават и да, понякога в нашите а, дискусии ние трябва а, да се противопоставяме на една тенденция, а, която е свързана с иновациите, които не са толкова конкретни, които са заложени само като идеи. И така, мисля, че този период 2009-2010 изглежда много добре, много положителен. Сега да видим периода след 2013 година. Мисля, че има две неща, които са от изключителна важност за нас. На първо място, какво можем да направим сега, а, за да подготвим а, програми за следващото поколение проекти. Това е конкретен въпрос, теренна работа. Искаме да започнем тази есен с онези региони, които искат да направят това, с онези страни, които желаят да се включат, за това какви проекти могат да бъдат разработени, за това какви национални и местни стратегии могат да бъдат разписани, така че да не губим време когато достигнем до началото на новия период през 2013 година. Искаме да се възползваме от механизма за консултиране, а, така че повечето проекти за този период биват обработвани, биват до разработване благодарение на Яспърс, механизмът, който имаме, който, с който разполагаме за консултации. Всъщност, много от държавите вече използват Яспърс за разработването на проекти за новия период и ще видим дали няма да има нужда една-две от държавите членки да изпитат нужда от помощ при изготвянето на новите инструменти и програми но това разбира се ще стане адхок според нуждите. На второ място правната рамка. И приравняването и включването на Европа 2020 в тази правна рамка. Всъщност, какви са основните принципи тук? Те са много семпли. На първо място, Европа 2020 е, като една представа, като работа за в бъдеще, е, защото тук трябва да имаме включени инвестиционни приоритети. Искаме да се развиваме, следваме еди какъв си път за развитие и трябва всъщност да преведем общите цели на Европа 2020 в по-конкретни, т.е. по-финансови измерения, за да видим кои държави членки и кои региони могат да набележат своите приоритети за следващия период. Бихме искали съответно и всички те да си изберат ограничен брой приоритети. Това, разбира се, ще повдигне въпроса и за повече гъвкавост в системата, за да може тя да се приспособява към съответната ситуация в отделните региони, но според мен това е напълно възможно. Тоест, това ще направим на ниво Европейски съюз и се надяваме, че ще можем да ви предоставим такава рамка през втората половина на настоящата година. А, както казваме, както казах, крайният ни срок е, е за начало на проектите тази есен. Всъщност в рамките, в тази по-обща рамка разглеждаме кои държави членки, кои региони в тези държави в съответствие с конкретната ситуация в тази страна. Тоест трябва наистина да видим какви са приоритетните области, върху които съответната държава иска да се фокусира. И тук отварям скоба. И разбира се, понякога приоритетите може да са различни в отделните региони. В Северна Швеция, може би ще имате различни приоритети за своите инвестиции, отколкото в Южна Швеция, въпреки че говорим за една и съща държава. аз наистина се нуждаем от истинска гъвкавост, така че всеки да може да дефинира върху какво да се концентрира. Но ние искаме логика да има в тези проекти, т.е. колкото по-голяма е програмата, по-широко обхватна, толкова повече приоритети да включва. Разбира се, обсъждаме това с държавите членки, но не трябва да имаме 100% фиксираност. Трябва да видим коя е най-добрата ситуация за съответната държава членка. Ние също така се опитваме да постигнем съгласие за това как да наблюдаваме, как да измерваме напредъка по съответните приоритетни области, заедно с държавите членки. Заедно с всяка държава членка ще проваряваме дали са налични необходимите фактори на успеха, за да може и инвестицията да бъде успешна. Като казвам, фактора на успеха, факторите на успеха, всъщност имам предвид отделните условия, които са заложени и съответния контекст. Защо казвам това? Моят опит показва, че ние получаваме определен брой цели, които трябва да бъдат заложени и трябва да имаме фактори, които трябва да са на лице, за да имаме успешна инвестиция. Мога да дам и примери, разбира се. Когато имаме огромна инвестиция в екологичния сектор, да рече в пречиствателни станции за пречистване на питейна вода, вие трябва да може да гарантирате, че когато тези инвестиции се направят, продуктът ще може да бъде използван от населението и а, че на национално ниво ще трябва да се направят съответните изменения, да се включат съответните разпоредби, които да гарантират, че нещо такова ще се работи. Или пък, когато имате иновациите като инвестиционен приоритет, тогава ще трябва да имате кохерентна иновационна стратегия, цялостна стратегия за съответната страна или за съответния регион. Да, наистина има неща, които са близки до здравия разум и безкрайно логични, но някои пък не са толкова логични. Затова ще трябва да разглеждаме всеки фактор по-отделно в отделните държави членки, отделните региони, за да сме сигурни, че тези фактори са на лице или пък, когато липсва съответния фактор, той ще бъде набавен. Това не е причина да се спрат инвестициите, но трябва да се приемат компенсаторни мерки, за да сме сигурни, че инвестицията ще бъде успешна. Да, наистина тук става дума за координация с държавите членки и честно казано, тук си го казваме, трябва да си гарантираме, че двата типа координация ще работят. На първо място координацията между различните общностни инструменти, но на второ място също така комбинацията между общностните инструменти, националните инструменти и инвестиции. И пак казвам, това трябва предварително да се доизясни и да стане част от така нареченото партньорско споразумение, партньорски договор. И от моя гледна точка поне, ролята на Европейската комисия е да поеме ясни ангажименти. Например, консултативната роля на комисията, какво може да направи Европейската комисия, за да подпомогне разработването на добри стратегии? Или какво може да направи комисията, за да свържи един регион с други региони, за да се учат един от друг? Тоест, има определени фактори, които са свързани с поемане на ангажименти от страна на самата комисия. Например, във връзка с такова споразумение или във връзка с договор, който трябва да се сключи. Голямото предимство, което аз виждам в сравнение с други подходи, които сме а, прилагали преди това, именно да набутаме всичко в една обща рамка, е, че можем да бъдем много по-конкретни, много, по много по-прецизни по отношение на специфичностите на отделната страна и на отделния регион. Това означава, че програмите ще бъдат и много по-разбираеми за жителите на отделните страни. Това означава, че вие сте наясно с конкретните проблеми, а не сте наясно с някакви абстрактни а, проблеми да речем, измисляме си а, някакъв проблем, който съществува в а, Кипър, да речем, и този проблем е безкрайно неразбираем за хората, които живеят в Финландия. Тоест, наистина, тук имаме една правна рамка, която включва възможността за едно такова по-прецизно партньорско споразумение. Това е изключително важно. А следващата стъпка ще бъде вече след като се изключи партньорско споразумение, да се стигне до оперативните програми, и тук всъщност не виждаме някаква особена промяна в сравнение с настоящия финансов период. Но след много дискусии с Комитета на регионите, с регионите, с колеги от държавите членки, а както и с вас, разбира се, задавам си въпроса, и това всъщност е личен въпрос, госпожо председател на този етап. Просто си задавам въпроса, дали сме били напълно прави, когато за този период се отказахме от идеята за многофондово поведение, за многофондов подход. Дали бяхме прави, като избрахме да се действа по монофондовия подход? Тоест, да, имаме една програма за развитие, може би, която е по-добре да включва всички фондове, а, за инвестиции. Това бяха моите мисли, които исках да нахвърлям пред вас и по тази причина си мисля, че е добре да проведем една хубава дискусия, така че вие да споделите своите мисли с мен и така да достигнем до едно общо решение. И така стигам до последния въпрос, който искам да отбележа. Как ще организираме работата в този а, последен рунд, този последен тур, всъщност използваме последните няколко седмици, за да проведем интензивни разговори с най-активните ни партньори, за да обсъдим всички въпроси и за да сме сигурни, че не сме недогледали и пропуснали нещо много важно във връзка с упростяването. Още веднъж ще организираме среща с представители на малките и средните предприятия тук. Ще организираме срещи и с колегите от държавите членки, които работят в тази област, колегите от регионите, които работят в областите, както в регионите, както и местните власти, за да сме наистина сигурни, че не сме пропуснали нещо важно. И ще се опитаме, ако се намери такова нещо, да го инкорпорираме в текста. Работим с групата на високо ниво все още. Имаме и работната група във връзка с факторите, условията, където и вие имате своите представители. Заедно с колегите от държавите членки и там, и с вас, и с Комитета на регионите, заедно обсъждаме въпросите и се опитваме да изчистим тази концепция и се опитваме да видим докъде можем да стигнем в прилагането на е такава една система. И така, това имам да ви кажа за момента. Аз лично очаквам, че през юни, нещо, което не е ново за вас, очаквам предложението на Комисията за финансовата рамка. Според настоящия график, Комисията ще трябва да одобри този регламент през юли. Надявам се, че това ще бъде възможно практически. Ние поне от наша страна работим така, че да бъдем готови на време, за да ставим предложението на масата през юли. И през септември или октомври, както казах, ще започнем да работим с тези страни държави на доброволни начала, защото в крайна сметка нищо не е решено все още от съвета и парламента на този етап. Ще започнем обсъжданията с регионите, за да видим как според тях ще изглежда следващия период в конкретни измерения на терен с оглед на стратегията Европа 2020 за да сме сигурни, че ще започне подготовката на проекти на ранна фаза. И така, когато бъдат прияти разпоредбите, ще ни е необходимо, колкото е възможно, по-малко време, за да оформим процеса. И така, това имах да ви кажа. И сега чакам с нетърпение да чуя вашата реакция. Благодаря. Благодаря. Несъмнено ще чуете помислим. Благодаря много за това, че сте тук сред нас, макар и малко закъснял. Току-що дискутирахме доклада на нашия колега Ставракакис, защо не е тук, и е, ставаше дума там за монофондовете и полифондовете. Трябва, може би, да помислим още веднъж е, за променене на модела. Имаме фондове за подпомагане на рибарството, на селското стопанство, на какво ли не, но когато. Но да, какво правят тези фондове? Дали просто те не пеят в един а, е, фалшив хор? Е, необходимо ни е ясно териториално измерение – при което да може да се координират всички тези усилия. В моята страна, примерно, имаме е, регионален подход е, за е, Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони и на, на, национален подход за Европейски социален фонд. Това е абсолютно е, безмислено. Абсолютно необходимо е да знаем как е, е, ще подхождаме в страните членки. Зато тук чухме, че в Румъния и другаде подходът е абсолютно централизиран. Иначе ще мислим, че постигаме целите на 2020, но всъщност поради бюрократичните спънки няма да сме го сторили. Ако погледнете резолюцията от преди две седмици, там съвсем ясно е казано, че в момента управлението е много слабо. Ако не използваме многостепените инструменти, с които разполагаме, ако не възприемем един много по-силно децентрализиран подход, ще изпуснем възможностите, които имаме. И затова искам да попитам дали многофондовият подход, ако можем така да кажем, не е решение на този проблем. Да може да се решават въпросите на регионално, на градско равнище в някои случаи. Още от 2011 година страните могат да идентифицират ролята на различните регионални субекти или местни субекти. Това е първо. Второ, трябва да кажа, че съм много доволен от това, което сте постигнали през последните месеци. То се беше отразено и в решението на съвета от миналата седмица, но може би ще може да ми кажете нещичко повече. Ако 2011 година е година на обмислене на регламента, а 2012 година е година за програмиране, но аз не виждам особена промяна в програмите, защото много страни участват в съвместни програми. А, но а, те нямат особено голяма възможност за маневриране, така поне е в Холандия. И още нещо. Ако имате система за договаряне на тези договори, възможно ли е една страна да каже приемаме едно или друго, а друга страна да не го приеме, тъй като те сами имат средства да си платят това, което им е необходимо. Не сте ли прекалено оптимистичен? за това, че толкова бързо ще можем да постигнем резултати. И то по начин, който е така, че всички да разбират какво правите в флагманските си програми. Значи, ще имаме регламента, през 2012 ще имаме първо четене и след това Междувременно трябва да се каже, че редица неща вече са приети и вероятно ще настъпат промени в финансирането, пък и в други области. Благодаря, че додохте в нашата комисия и сте готов да дискутирате с нас. Госпожа Манеско. Господин Анер, трябва да кажа, че аз не споделям вашият оптимизъм. И то, изхождайки от сегашното състояние на нещата, не само в еврозоната, но и извън нея. За периода 2007-2013 за страните членки бяха отпуснати 270 милиарда. И от тях 137 милиарда не бяха освоени виждате, че нивото, освояването намалява в сравнение с предишните периоди. В миналото Европейският съюз като че ли успяваше да управлява тези фондове без да мисли за макроекономическите аспекти. Но сега много страни членки се сблъскват с сериозни проблеми и вече не можем да си позволим да работим по същият начин. Необходимо е да вземем предвид макроекономическите аспекти на политическо равнище. Несъмнено, всички сме съгласни с целите на стратегията за 2020 година. Искаме тези цели да бъдат постигнати. Много важно е политиката за сближаване да изиграе своята роля. Това е на политическо равнище, но отвъд политическото равнище, отвъд политиката, трябва да предприемем конкретни стъпки, иначе няма да постигнем резултатите, към които се стремим. Ние в парламента винаги сме го казвали, пък и в комисията го знаят. Ако не се използват всички равнища на управление, ако не се използват местните и регионалните органи на властта, няма да бъдем в състояние да постигнем целите на стратегията 2020. А не е важно, не е необходимо само да, не е достатъчно само да сме съгласни по всичко това, трябва да, да правим нещо. Искам да ви задам два въпроса. И надявам се, ще се умеете да ми отговорите. Първо искам да попитам, кога Европейската комисия ще даде насоки за основните елементи на много а, етапното управление, на управлението на много равнища. Е, е, един подобен наръчник би бил много полезен за местните и регионалните власти. Вторият ми въпрос се отнася до програмата Еразъм за местните и регионалните власти. Всички сме съгласни по нея, но там не виждаме никакъв напредък. И аз и моите колеги сме повдигали този въпрос нееднократно, чрез внасяне на изменения в докладите на парламента, в въпросите, които отправяме към Европейската комисия. Всеки път получаваме едни и същи положителни отговори, от които ни задоволяват, но не получаваме отговора, който е най-важен за нас. Какво прави комисията, какво възнамерява да направи комисията, за да реши този проблем? Какво ще, как ще се използва разъм за нуждите на местните и регионалните власти? Необходима е конкретна помощ. Защото местните и регионалните власти имат нужда от техническа помощ. Имат нужда от увеличаване на своя капацитет. А, колеги, съжалявам, че трябва да ви отнема една минута с това, което кажам. Няма да успеем да си свършим работата днес. Имаме още два доклада, които не сме започнали да обсъждаме. Имаме пет души записани за изказване. И ако продължавате да говорите толкова дълго, просто няма да може да свършим във времето, с което разполагаме. господа Дели. Благодаря, госпожо председател. А, господин Анер, вие говорихте първо за човешкия капитал и това е много важен, централен въпрос, защото въпросът е как да успеем утре качеството на живота на населението на Европа да бъде в сърцето, да бъде в центъра на нашата политика. Да, има програми, които работят добре, които са челен опит, ако щете. А, но какво, това, което върви добре, трябва да го използваме за бъдещите си програми. Наред с това се говори за растеж. Аз съм от един френски регион, който е много богат, но в който са, има най-остри социални неравенства – и а, искам да попитам как, как го виждате този растеж? Какво ще ни донесе той? А, кои показатели трябва да бъдат имат приоритетно значение? И накрая искам да се върна към не, две неща, които казахте, които споменахте. Първо, централният приоритет на регионалната политика, според мен, е енергийната ефективност. Това е голямото предизвикателство имаме социалното предизвикателство и предизвикателство на околната среда. Необходима е смелост. Необходима е смелост, защото трябва да се инвестира. Това ще струва скъпо. Но трябва да имаме дългосрочна перспектива, която да ни дава възможност не само да опазим планетата, но да мислим и за идните поколения, за моите деца, за нашите деца, за нашите внуци. Тоест, още от сега трябва да помислим за това, което се нарича техническа помощ. Какво трябва да финансираме днес? Нека не чакаме 2013 когато започва следващия програмен период. Трябва да започнем още от утре. Наред с това, вие споменахте условията. Какви са условията за дългосрочните инвестиции? Но, но тук трябва да се включат всички заинтересовани страни. Искам да напомня, че трябва да мислим локално, за да можем да мислим истински глобално. Защо някои е, е, е, региони в Франция, например, използват ефективно европейските фондове, а други не ги използват ефективно? Едни ги освояват, други не могат да ги освояват. Значи трябва да мислим дългосрочно, но изхождайки от локалното. Е, бих искала да знам какво е вашето мнение. Съвсем конкретно. Е, вие казахте, че всяка страна трябва да дефинира своите приоритети. Да, но по какви правила? По какви критерии? А критериите е, това са да се преодолее социалното неравенство, да се преодолее бедността и така нататък. Това е това са критериите, от които трябва да изхождаме. Това първо. Второ, трябва да видим кои са участниците в този процес, за да може да е, имаме един ефективен е, процес, в който всички да имат доверие. Благодаря, госпожо председател. И аз на свой ред искам да благодаря на генералния директор. В трета глава на третия доклад за економическо, териториално и социално сближаване се говори за комплексен подход доклада в абзац 12 се посочва укрепването на стратегиите в политиките и тесния диалог между държавите членки, комисията и местните и регионални власти, както и когато това е подходящо. Този пасаж, където това се споменава, се а, съдържа фразата или израза, както и когато е подходящо. Тоест, характера на тази разпоредба не е задължителен, т.е. това партньорство, този подход не е задължителен. Според мен обаче ние трябва да кажем, че трябва да съществува обвързващ контекст, в който да се развива това партньорство. Вие същото ли целите? Маркос Пипер има думата. Благодаря, госпожо председател. Господин, е, господин Анер, благодаря ви за точната и подробна презентация, която направихте. Имам един въпрос по задаването на условие или еквивалентния термин кръстосано спазване – по отношение на административните процеси и работните структури, а, да не би някъде помежду тях да се изгубят тези пари и да, а, като теглим чертата, да се окаже, че има дефицит. От друга страна, държавите членки се притесняват, че това ще доведе до допълнителна бюрокрация от системата на а, кръстосано съответствие. Аз не разбирам напълно това нещо дали държавите членки носят по-голямата отговорност или отчетност. Смятам, че по-големия товар трябва да падне върху комисията върху хората, които в крайна сметка се подписват под отпускането на тези средства. Държавите членки могат да решават какви ще са критериите, което означава, че могат да повдигнат от плещите си и административния товар и го прехвърлят съответно на европейското ниво. Не знам по какъв начин вие го тълкувате. Може би аз грешно тълкувам нещата, че това ще доведе до допълнителен товар, но така или иначе приоритетите на стратегията до 2020 година са формулирани много широко и е много трудно човек дори да си представи кои ще са конкретните показатели за измерване. Вие как предвиждате нещата? Ще има ли някакво целево отделяне на средства по показатели? Кои ще са тези показатели? когато, да кажем, се определи нещо като показател, възоснова на това конкретно нещо, вие може да кажете, ето то е изпълнено, следователно ще получите какви си средства. А по Лисабонския договор 85% ли ще са целевите средства или ще има конкретни показатели, по които ще се измерва, които в крайна сметка ще докажат дали нещо е било успешно или не. Благодаря. Господин Ангоракис има думата. Благодаря, госпожо председател. Имам едно твърдение, което искам да споделя и един въпрос. Твърдението ми е, че до момента никой, включително господин Анер, не споменава, че ще има конвергенция между европейските региони. Не съм чел нищо по този въпрос, не съм видял нищо по този въпрос. Ако европейските цели до 2020 година се постигнат, това ще създаде ли конвергенция и постигане на едно и също равнище? Сега въпроса. Господин Ван Нистелрой го спомена вече. Има различни причини, поради които в миналото различни програми не са били изпълнени. Господин Анер каза, че има правно основание за целите до 2020 година по отношение на критериите за допустимост на програмите, имам предвид. Тук говорим само за ограничен брой програми. Всички, разбира се, искаме да се постигне успех и да има ефективност, но, както казах, някои програми все още не са били изпълнени. Какво ще се случи с тях? Според комисията, от гледна точка на критериите за допустимост, някои програми не се вписват в стратегията до 2020 година, но все пак могат да допринесат за регионалното развитие. Тези програми ще останат ли извън уравнението? Господин Вон. Благодаря, госпожо председател. В миналото сме имали много дискусии за приноса към стратегията до 2020 година. Сега ще се съсредоточа само върху един елемент, повдигнат от господин Анер, а именно това е важността на структурните фондове и тяхното използване, конкретно за мерките за енергийна ефективност. Мисля, че това беше много успешен фактор. Всъщност е една от най-успешните части от плана за економическо възстановяване от преди няколко години. И ми се иска това да продължи и нататък, да бъде разширено и в следващия тур на структурните фондови след 2013 година. Например, в Уелс над 8000 домакинства са се възползвали от тези фондове, да се разшири след 2013 година, но и в други области например, да се предположат някои адаптации, да се вложат някои адаптации за възрастните хора или пък за а, наематели на жилища, които са в маргинални групи или които а, страдат от социална изолация. А, ще ми се а, да чуя гледната точка на господин Анер а, за използването на структурните фондове не само след 2013 година, но и разширението на тяхното приложно поле върху други сфери. Господин генерален директор, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Започвам с коментара на господин Ван Нистелрой. Абсолютно съм съгласен, че каквото и да се промени, каквото и да се добави като новост, трябва да има положителен ефект на място. Подчертавам на място, защото наистина абсолютно съм съгласен, че трябва да имаме предвид окончателния получател. Когато става въпрос за регионалната политика, наистина регионалното ниво е най-важно. Ясно е, че трябва да се определи териториалното измерение. Ясното териториално измерение трябва да се изразява според конкретния случай в смисъл на проблемите, които се изпитват съответния регион и в цялата страна. Разбира се, ня, на някои регио, региони може да им се стори по-добре да действат на подрегионално ниво. Има други пък проблеми, които държавата членка може да реши да решава на национално ниво, т.е. на ниво няколко региона или пък на ниво няколко държави членки, т.е. трансгранично да се решават някои проблеми. Т.е. ние трябва да използваме териториалното измерение – в следващия период трябва да се стремим към още по-децентрализирано управление. Тук стигам до аргумента на госпожа Манеско, а именно, че трябва да работим и за това да гарантираме по-голямото участие на местните власти, но и те да разполагат с достатъчния капацитет, за да могат действително да си, в действителност да си осъществяват задачата. По отношение на коментара на господин Ван Нисълрой, че съм много оптимистичен за промените на някои програми, ясно е, че практически всички, само няколко са изключенията, всички програми са изпълнени, обаче а, трябва да кажем, че по повечето програми 95% от средствата са а, назначени, по предназначение са вече. Има някои програми, които вече са разпределили средствата по приоритети, но в момента осъзнават, че търсенето за съответните мерки, които са предложени по съответните приоритети, е по-малко от очакваното. И тази година, вероятно и до година, ще бъдем свидетели на преосмисляне на първоначалните програми. Затова аз все още очаквам да а, се случват изменения в програмите. Това, което ми се иска да избегнем е модификации, които върват в погрешната посока. Тоест, в усилието си да се освоят всички пари, се получава изместване на средствата в цели, които не са толкова важни. Тоест, трябва да се съсредоточим върху качеството на проектите и техните цели, които ще се постигат със средствата. Трябва да знаем, че има региони в Европейския съюз, които все още се нуждаят от много сериозни инфраструктурни инициативи, което ще се прави през този и през следващия период, за това няма съмнение, но като общо правило ни се ще да разгледаме заедно с регионите фактори, като човешкия капитал, социален капитал, новаторски подходи, да се инвестира в тези неща. Като тук не става въпрос да развиваме Силиконовата долина във всеки регион, тук става по-скоро въпрос за използването на вече разработени технологии на друго място или разработени процеси, методологии, подходи да ги използваме в нов контекст и по този начин да се постигне напредък в регионалното развитие. Трябва да кажа, че не знам, не съм чувал за каквато и да било програма в този период, в която не съществува желанието да се подобри. Ще използвам една дума, която не е правилна всъщност, да се повиши конкурентноспособността По-добрата дума е да се използва потенциала на региона, да се подобри този потенциал, за да се стимулира развитието. Във всички програми съществува този елемент стимулирането на развитието в крайна сметка води до подобряване на конкурентоспособността на региона. Госпожа Мане, Манеско спомена програмата Еразъм. Съвсем конкретно и съвсем ясно ще ви кажа какво е състоянието по тази програма. Да, чували сте няколко пъти този отговор. Да, хубава идеята, искаме да продължим да я използваме. Обаче в момента се опитваме да разберем като начална точка да използваме програмата Еразъм не за пътуване по туристически така обекти на някои хора, от регионите да се изберат някакви хора, които да а, обиколят а, тук-таме, а трябва по-скоро да се изберат хора, които трябва да бъдат някъде в определен момент. И другия важен момент – той е много а, важен този практически проблем. Превода, писмения и устния, не може да се очаква представител а, от а, местната власт или от местното ниво да владее всякакви чужди езици, така че стои въпроса и с превода. Така че като начало а, за процеса може да се организира летен или зимен университет или и двата в които университети да се поканят представители от различни региони, различни местности, да се изведат от собствените им държави, да се поставят в друга среда, заедно с колеги от другите държави, за ограничен период от време, време което може да се програмира или планира, да кажем, една седмица. В тази седмица те ще могат да комуникират с а, своите партньори и хора на същите позиции в другите държави, като това ще спомогне за активирането на, на тези региони. И по принцип ще има една система, в която, щом веднъж едно лице е избрано, то може да участва два или три пъти в подобни събития като те ще се използват тези събития както за обмяна на опит между участниците, така и а, като форум, за да им се съобщава практическа информация, наивно казано, как а, те да се справят с регионалното или местно развитие в своя контекст. Очаквам доброволци и региони, които биха искали да бъдат домакин на първото такова събитие. И ако това проработи както трябва, ще започнем с процеса до година. Тоест до година ще е първия летен университет. Ще се опитаме в края на август да стане това, защото голямото предимство е, че регионите домакини, а имайте предвид думата летен университет, има си а, свободни зали в университетите, които могат да се използват за подобна група. Да се направят кръгли маси, семинари, малка пленарна сесия по различни теми в свободните зали на университетите в региона Домакин, да кажем. Госпожо председател, съвсем накратко ще се доизкажа, но това разбира се не е последното ми посещение. Следващите няколко седмици може, може би пак ще се видим. За госпожа Дели искам да кажа следното. става дума за стратегия, която изрично цели социалното приобщаване. Тоест, е, приобщителен растеж, ако, както казваме ние. Това е. И а, е, има е, редица мерки в този контекст, на които трябва да се обърне специално внимание. Защото тук става дума пак за човешкият и социален капитал, които играят много важна роля. И а, много често тези въпроси могат да бъдат решавани само на местно равнище, особено в малките региони. Включително на равнището на градът. Те могат да подготвят тези а, местни единици програми, в които се поставя специално ударение върху а, локалните аспекти, за които става дума господин Тремополус. Партньорският подход. Според мен, наистина партньорският подход трябва да бъде задължителен. Това не значи, че във всеки случай са ни необходими са едни и същи партньори, един и същи набор от партньори. Но всички е, правителства трябва активно да участват в разработването на обща стратегия, в дефинирането на една обща стратегия. И след това най-добри резултати могат да се получат на местното равнище, но трябва да има условия, при които проблемите да се решат на местно равнище. А пък има и други проблеми, които най-добре е да бъдат решавани на макро равнище. А това са двете крайности. Но във всички случаи партньорството според мен е нещо, което е основен стожер на нашата политика, което може да предложи предимства в сравнение с много други политически подходи. И сега по отношение на, кондиционали... кон... Кон... на... по отношение на условията, на наборът от условия. Да, необходимо са ни доклади, необходим ни е одит. Но според мен а, това предполага голям обем от работа, която трябва да бъде свършена от административните власти в страните членки. Ще обсъдим всички тези въпроси, за да бъдат те максимално добре изяснени. След това, надяваме се, ще можем да избегнем появяването на редица проблеми, които сме имали в миналото. Това е разумният подход и това е което комисията възнамерява да предложи. Необходимо е, необходимо е упростяване. И когато казваме упростяване, наистина трябва да се упростява. Колкото до целите на стратегията 2020, в момента, а трябва да кажа, че дискусията по този въпрос все още е в е ход, не е приключила, ние смятаме, че на равнище Европейски съюз имаме между 15 и 20 главни теми, които така се ключат към нашите цели които ще ни помогнат да гарантираме наличието на едно, е, на едно интелигентно и устойчиво развитие. Ще обсъдим тези основни, ключови теми с вас и вие, разбира се, ще имате възможност да участвате в взимането на решението за всяка от тях. След това Колкото до отделните програми, пък и за отделните страни, членки и региони, ще можем да кажем, за вашата програма за развитие имате определена сума за постигане на конкретните цели на вашата програма ще ви бъдат необходими и отпуснати еди, еди какви си средства. Ако може да имате 5-6 повече приоритета, в зависимост от това какви средства са на разположение за съответната програма. Това са основните принципи, до които сме стигнали за сега. Кои приоритети ще бъдат избрани, това е решение, което ще трябва да вземат страните членки и регионите съгласно принципът за субсидиарност. Субсидиарност в, в формата на координиран партньорски диалог. Разбира се, конвергенцията, сближаването между европейските региони, господин Моракис, да, наистина има подобен процес, съществува подобен процес, но той е много бавен. И аз фактически в никакъв случай не, обобщав, не, не обещавам а, с приключването на а, предстоящият период а, всички европейски региони да бъдат абсолютно еднакви. Но стремим се да сближим, а, да приближим условията в, в отделните райони на Европа. И именно поради това, както през настоящият, така и през следващият програмен период, ще поставяме специално ударение върху оказването на помощ на онези райони, които страдат от най-тежки проблеми в развитието си. Прогресът обаче е нещо, което не може да бъде особено бързо, да става особено бързо. Сега сме на етап, на който националните и регионалните власти, ако имат възможност, трябва да изпълнат програмите, които са приети и след това ще стигнем до следващият етап, когато ще се запитаме, а ще попитаме и страните членки, трябва ли да продължим да държим блокирани резервни средства за програми, които сякаш като че ли вече няма никога да бъдат осъществени. Но сега, сега имаме малък брой програми, които все още не могат да, да започнат. По въпросите за енергийната ефективност, ние дълбоко вярваме, че в рамките на 20, през 2020 енергийната ефективност е много важен въпрос. Защото това е нещо за област, където в сравнително малко средства може да постигнете много сериозни резултати в спестяването на енергия и намаляването на въглеродните емисии. По този начин може да се направи важен принос за осъществяване на приобщаващ растеж, както казах, че го наричаме. Заедно с нашите колеги, нашите социални партньори, заедно с нашите партньори, които работят в областта на образованието, ще помислим как най-добре можем да решаваме проблемите на онези, които са се оказали социално изолирани. Ако допуснем, че разсъждаваме егоистично, чисто економически, ще видим, че в момента имаме една дългосрочна, перспектива. И трябва да си признаеме, че положението е неприемливо и не може да продължава така, около от 500 милиона души, близо 20 милиона да бъдат е, толкова близко до нивото на бедността или под границата на бедността. Това потенциално е потенциален източник на напрежение, напрежение, което е толкова голямо, че дори а, е, независимо от е, дългосрочните и кръгосрочни програми, то трябва да се а, а, този проблем трябва да се решава, за да се избегне напрежението, което той генерира. Ще спра до тук. Благодаря от сърце за поканата и още един път извинявайте, че закъснях. Дали може да изпратите на секретарията, до нашия секретарият, това прословото проучване, за което казвате? И на второ място, дали ще може да ни осведомите за районите в преходен период? Може би не сега, ама да си го сложите в програмата. Връзка с развитието на регионите. И двете неща с удоволствие, казва господин Анер. Надявам се да си оговорим среща, за да дойдете пак през следващите няколко месеца. Благодаря ви за присъствието, но сега трябва да продължим по-нататък. Имаме по 5 минути за всеки от двата доклада. Сега ще Просто ще ги обсъдим за по 2-3 минути. и Ще сложим крайен срок за предаване на изменения. Искам сега да помоля Роса Естара Сферагут, докладчика по становище, да ни осведоми за програмата за подпомагане на по-нататъчното развитие на интегрираната морска политика РОСА. Имате думата. Много благодаря. Съвсем накратко ще се изкажа. Това е доклад по регламент. Тук разглеждаме необходимостта да се прилага програма за взимане на решение, един междуотраслов подход във връзка с морската политика, с морския транспорт, екологичната политика, риболова, индустрията по рибарството и така нататък. Разглеждаме регионите, в които има добре развита рибарска индустрия във връзка с внос, износ, както и туристическите въпроси, които са свързани с това. Аз съм докладчик по това становище и смятам, че концепцията за междуотраслова политика е много добра, добра концепция. и по-добре да се възползваме от всички възможности, които ни предоставя морето. Ние сме изготвили някои изменения, е, които са най-вече по отношение на следното. Финансиране 15 милиона евро 15 милиона за 2010-2013 година този период средства. Извинете, става дума за 50 милиона евро за този период. Сега по отношение на бъдещия период от 2014 година съществува този форум, при който могат да се включат и други фондове, други начини за финансиране. Също така искам да кажа, че е важно да видим докъде ще стигнат държавите членки, какви ангажименти ще поемат, защото виждаме, че се изготвят споразумения за сътрудничество във връзка с морските въпроси. Въпросът е обаче наистина да има приемственост и да имаме правна сигурност. Има някои изменения в връзка с регионалното равновесие, регионалния баланс, що се отнася до предоставянето на финансиране. Става дума за справедливо разпределение на средствата, което става дума за Средиземно море, за Северно море. Тоест, наистина е добре да видим как се разпределят финансите. Другите изменения, повече или по-малко, разглеждат въпроса с надзора и контрола на програмата. И смятам, че наистина тези изменения ще допринесат за качеството на становището. Наистина има и друг тип изменения. Председателят, да, нямаме никаква възможност да изслушаме докладчиците в сянка, така че разбираме, че това, което имате да кажете, трябва да го изпратите директно на Роса Естарас Ферагот. 3 март, 12 часа на обята, е крайния срок за внасяне на изменения. Това беше по точка 12. Точка 13 сега. Също има 5 минути за нея. Луис Пауло Алвес, имате думата. Много благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги. Аз съм докладчика по това становище бъдещето на социалните услуги от общ интерес. Наш, нашата комисия ще допринесе към а, разработването а, на а, становището на Комисията по заетост и социални въпроси и така, тук става дума за бъдещето на социалните услуги от общ интерес. Ще видим как ще се развиват тези услуги в бъдещето в отделните държави членки. Важно е да се подчертая важността на тези услуги. Това е ключов фактор за гарантирането на стабилността на обществото за в бъдеще. Трябва да видим как най-добре могат да бъдат покрити тези цели, да бъдат постигнати. Това е много важно за постигането на добро ниво на заетост в Европейския съюз. И освен всичко друго, ще има много сериозно положително въздействие върху заетостта, кохезията, териториалната стабилност. Специалните услуги от общ интерес играят много съществена роля по отношение на управлението и администрирането на социалните услуги. Има наистина огромни разлики между отделните държави членки. Тези разлики трябва да бъдат взети предвид благодарение на принципа на субсидиарност. Трябва да гарантираме ефективност в начина по който се предоставят услугите, така че нашите граждани да получават качествени услуги. Трябва да си обменяме добри практики и идеи за подобряване на практиките трябва да избягваме всяко едно изкушение, сляпо да хармонизираме разпоредбите, без да взимаме предвид различията. Ако държавите членки децентрализират своите услуги от общи интерес от страна на местните власти, то това трябва да бъде придружено от съответната система за финансиране. Държавите членки трябва да получават подкрепа, когато стават жертви на орязване, защото в никакъв случай обществените услуги не трябва да подлежат на орязване на публичните средства. Тук става дума за една защитна мрежа за гражданите, чието приходи не им позволяват да си плащат за получаването на частни услуги. Тоест, наистина трябва да се съобразяваме с това, което се случва. Тук имаме предвид случая в Мадейра, в Португалия, на Азорските острови. Там положението е такова. Например, възрастни хора на един малък остров, те нямат такъв достъп до социални услуги, както останалите граждани на континента. Т.е. услугите от общ интерес трябва да представляват интерес на друг начин на разглеждане и а, трябва да станат, да подлежат на съвсем друг механизъм на отдаване на правомощия. Всички ние сме наясно, че има отрасли, които се повлияват. Ние се нуждаем от един балансиран подход. И всички сме наясно, че трябва да се съобразяваме с свободата на държавите членки, когато те избират най-добрия начин да защитават своите социални услуги. Наистина разполагаме тук с определени изменения. Ще съм ви благодарен, ако ми кажете своите идеи. Много благодаря, Луис. И както в предишния случай, единственото нещо, което можем да направим е да се обръщаме директно към господин Алвес. 3 март на обяд е крайния срок за внасяне на изменения и с това искам да обявя нашето заседание за закрито. Искам да ви информирам, че се събираме скоро след 3 седмици на 21 22 март, понеделник и вторник за следващата ни, ни среща, която отново е с доста натоварен дневен рек. И така едно общо съобщение. Уважаеми колеги, ще имаме повече време за обсъждане, ако правите по-кратки коментари. Помислете си върху това. Имаме само 2 минути за да се изкажем. Някои колеги се изказват в рамките на 5 минути и не всички получават еднакво третиране. Тоест, още веднъж искам да ви помоля да си помислите за начина по който правите коментари. Пожелавам ви приятен, приятна седмица. Благодаря.